be better. Okay. Good morning. Добър ден, добър ден, дами и господа. Ние сме в началото на заседанието ни. Първата точка е одобряване на дневния ред, приемане на дневния ред. Вие разполагате с проекта и ако нямате някакви забележки, Считаме, че дневния ред е прият без изменения. Виждам, че нямате коментари. Имам някои съобщения на председателя, но бих предпочел да ги направя когато има повече депутати в залата. Затова преминаваме към трета точка – одобрение на протоколите от заседанията от 7 е, септември 2015, 21 и 22 септември 2015 година. Ако не постъпят никакви възражения или забележки, считаме, че тези протоколи са одобрени. Не виждам желаящи да се изкажат по тях. Считаме, че са прияти. Преминаваме към четвърта точка публично изслушване относно зелен план за действие за малките и средни предприятия, възможности и предизвикателства. Това е важна тема. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости, които са тук на трибуната. Искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни да участвате в това заседание. Бих искал да напомня, уважаеми колеги, че през юли 2014 комисията прие съобщение Зелен план за действие за малките и средни предприятия, за да могат те да използват екологичните предизвикателства в бизнес възможности. Това е доста обща формулировка. Този план за действие представя действия, ориентирани към малките и средни предприятия на европейско ниво и как те могат да използват съществуващите бизнес възможности, ресурсната ефективност, както и оказване на подкрепа за така нареченото зелено предприемачество. През май на тази година преди повече от една година беше прието съобщението, а през май тази година парламентът прие резолюция за възможности за зелен растеж за малките и средни предприятия. Докладчик от нашата парламентарна комисия беше Филип Дебакер. И в доклада беше подчертано, че зелените услуги трябва да бъдат е, част е, от преговорите, които се провеждат по споразумението за екологични стоки, както и в двустранното търговско споразумение, което се договаря с САЩ, така нареченото споразумение е, ТТИП трансатлантически споразумение за инвестиции и партньорство. Освен това, парламентът е, настоява допълнително да бъдат е, финансирани е, малките и средни предприятия чрез специални инструменти за прилагане на екологични мерки. Ние сега с нетърпение очакваме предложението на Европейската комисия за новият пакет за кръгова економика и какво ще се предложи в него за МСП. Това е много важно предложение на Европейската комисия, което ще бъде прието от нея и ще бъде представено на обществеността през декември 2015 година. Това е въпрос също от компетенциите на нашата парламентарна комисия ИТРЕ. Но нека да преминем сега към изслушването в две части. Първата част и втората част, всяка от които ще трае по е, около един час, около 45-50 минути за всяка от тези части и всяка от тях ще бъде приключване с възможност за задаване на въпроси и отговори. Най-напред ще изслушаме изказвания на нашите гости и първата група оратори включва господин Карсъл на Фолдагер. Той ще говори за използването на сигналите, които подава пазара, за да се предприемат нужните действия. Господин Фолдагер работи като управител на портфейли в а, Дански Commodities. Това е, това е независим международен а, търговец на стоки, свързани с енергетиката господин Фолдагер е магистър по международни економически отношения от университета Архус в Дания. Господин Фолдагер, ще ви дадем думата за използването Темата е за използването на сигналите на пазара и реакция по тях. Добър ден! Както каза господин Бузък, аз съм Карстен Фолдагер, аз съм от Дански Commodities. Това е компания, която търгува с енергийни продукти в цяла Европа. И от името на Данска Комодитис бих искал да кажа, че се радвам, че имаме възможност да се представим днес пред вас и да направя кратко встъпление за това, с какво се занимаваме. През 2004 беше създадена фирмата, започна с търговия на електроенергия по границата с Дания и Германия. И от тогава се развива в повече от 30 държави в е, Европа. Миналата година оборотите беше от 2,5 милиарда евро. Доста широко беше а, развита компанията. Тя е, е доста иновативна. Непрекъснато се занимава с предизвикателствата, пред които е изправен енергийния пазар в Европа. И днес а, един от новаторските проекти, в който участваме, е отговор на това как да се премине от потребление на електроенергия в периоди, когато има ниска потребност от такава енергия, когато са ниски цените. Но аз ще поставя това в контекст. Can you help me? Thank you. Uh, Както може би знаете, енергийната трилема е в политическата програма, тя е на дневен ред и се обсъжда и в рамките на фирмите в цяла Европа. Става дума за климатични промени, сигурност на доставките, конкурентоспособността на компаниите и как да се намери баланс между тези три елемента. През последните няколко години виждаме, че се развиват производството на възобновяеми енергии и производството на електроенергия стана много по-малко предсказуемо. бяха направени значителни инвестиции, за да се гарантират е, доставките. И тогава, когато метеорологичното а, време а, се промени, ако няма силен вятър, например, да имаме резервни мощности, които да се задействат. В други моменти, когато има високо производство, да има гъвкавост, е, да се намали търсенето, или да се увеличи търсенето, за да бъдат използвани мощностите, които се генерират. Но това води до високи разходи за енергийния пазар в Европа, за да може да се съобразяваме с тези колебливи източници на енергопроизводство. Разходите за инвестиране в възобновяеми енергоисточници и в сигурността на доставките – наказват крайните потребители. Ето защо фирмите, които са платили, е, заплатили с конкурентоспособността си, също са засегнати. Те стават по-неконкурентоспособни по отношение на останалия свят. Виждате, че в Европа има предизвикателство. Увеличаването на възобновяемите енергоисточници води до нарастване на разходите за крайните потребители, което означава за фирмите. Същевременно обаче създава и възможност, тъй като с възобновяемата енергия има също и колебания в цените, има доста променливи цени. Възобновяемите енергоисточници, знаете, че зависят голяма степен от метеорологичните условия. И е необходимо да се насочи потреблението към тези часове, когато цените са по-низки. Към момента повечето от фирмите не използват тази възможност. Отговорът на търсенето 2,4 извинете, означава да се използва неизползвания потенциал на много фирми, които все още не се възползват от тази възможност. За да разберем какво означава всичко това, трябва да видим как изглежда пазара на електроенергия. Всеки ден от годината има прогнозна цена за следващия ден. Тази прогнозна цена се основава, например, на прогнозата за времето, защото от това в голяма степен зависят цените. Когато има повече възобновяема енергия, се увеличава значително и цената. Ако погледнете тази графика, тя не е много ясна, затова може би аз ще я обясня с думи. Когато има по-низки цени, това се дължи на факта, че генерирането на възобновяема енергия е високо, има много слънце, много вятър, произвежда се ефтина енергия и това води до спад в цените. Това е възможно за фирмите и някои фирми вече се опитват да се възползват от това, като могат да разсрочат потреблението, за да се използват онези части от деня, когато цените са по-низки. Прогнозната цена обаче всъщност никога не е равна на действителната цена, която ще е валидна за съответния ден. Знаете, че прогнозната цена се определя един ден по-рано, а действителната цена доста често се отклонява от тази прогнозна цена. Затова не може точно да се прогнозира кога да се използва натрупаната енергия. Това поставя под натиска енергоприносната мрежа. Системата се нуждае от помощ, когато цените са много ниски. Системата се опитва да каже на пазара, че иска участниците да ограничат потреблението си. Ето защо Приместването на потреблението към моменти, когато цените са по-низки, ще помогне на системата. Това е възможност. За това е необходимо да се направи преразглеждане на схемата на потребление в деня, в който ще се използва енергията, а не един ден по-рано. Така може да се помогне на системата в голяма степен да се намалят разходите по този начин, тъй като иначе системата плаща на това на фирмите, кои, на фирмите, които се опитват да я подпомогнат. Доста фирми обаче нямат достъп, защото има слоги, строги изисквания, а те са че трябва да има висока степен на гъвкавост от страна на потребителите, за да може да превключват потреблението си нагоре, надолу и то в големи обеми, което вече само по себе си изключва доста фирми. И отгоре на това най-строгото изискване е да го правят при много кратко предизвестие за 15, 5 минути дори, и това на практика изключва преобладаващото мнозинство от фирмите в Европа. Те на практика не са в състояние да регулират процесите си за толкова кратко време. Ние бихме искали на базата на системата, такава каквато е в момента, да не са необходими интелигентни измервателни уреди, допълнителни разработки, развитие на капацитета на мрежата. Ние просто се нуждаем от това да интегрираме знанието за процесите с познаването на пазарните цени и да ги съчетаем, като по този начин използваме неизползвания до сега потенциал, като се прехвърли потреблението към онези части от деня, когато цените са по-низки. Толкова просто е. Към момента обаче тази възможност не се използва. И да се върна към първоначалната ми теза. Тук са обхванати трите основни стълба на енергийната трилема по положителен начин. Оползотворява се в по-голяма степен на възобновяемата енергия, защото се насочва потреблението тогава, когато производството на възобновяема енергия води до спад в цените и така може да се прехвърли потреблението към тези части от деня, когато се произвежда електроенергия от конвенционалните мощности, които използват въглища или газ. Така че по този начин се подпомага и климата, Отнема се стрес от мрежата, от мрежата, особено в пиковите моменти. И ако има силен вятър, тогава цените стават отрицателни. Това означава, че системата казва, трябва да използваме тази мощност. Това се наблюдава в голяма степен в Германия, например, и преминаването към потреблението, към тези часове, допринася за намаляване на напрежението в мрежата. Освен това се подобрява конкурентоспособността за фирмите, които участват, по-низки разходи, по-зелен профил и се надяваме по-добра конкурентоспособност би довела и до създаването на повече работни места. За повече информация можете да посетите нашия вебсайт. Ние сме винаги на разположение да отговорим на вашите въпроси. Така че, моля ви да разпространите тази е, информация, как могат да се допринесат ползи чрез преминаването към потребление в е, определени части от деня, когато цените са по-низки. Благодаря ви, казва председателя. Преминаваме към е, енергийни а, решения за индустрията. Ще дам на думата на следващия ни, следващият ни оратор. Господин Кристоф Пол от университета в Касел, вашата дисертация с много интересна тема фабрика без компресиран въздух. Вие сте основател и също и управляваш партньор в на ОП, основана през юни 2015 година. Освен това сте преподавател в много учебни заведения и сте директор за енергийните изследвания в университета Вилхем Бюхнер. Давам ви думата. So, also die Herausforderung ist jetzt nicht die Zeit. Благодаря. Е, всъщност проблема не е времето, а дали техниката ще функционира, но ще се постарая. Благодаря за поканата. Тук съм днес като основател и е, ръководител на ЕТАОПТ. Е, ще аз основах ЕТАОПТ тази година, на, през е, юли, а, юни, тъс, е, всъщност тя е съвсем нова фирма, току-що основана. Занимаваме се с енергийна ефективност за промишлените производства и индустриалните процеси и а, е, при обработка на продукти с а, при имущество на... като се съсручаваме върху случаите, в които може да се избегне е, прекомерна консумация на електроенергия, така че производството да е максимално енергийно ефективно. И всъщност енергийната ефективност е един от е, е критериите за едно предприятие в момента. Е, за да бъде енергийно ефективно едно дружество, то трябва първо да се съобразява с е, е, рамковите условия, трябва да спазва е, съответното законодателство, непрекъснато се приема ново законодателство, в което, според което е енергетиката и е, потреблението на енергия е решаващ фактор, така че би трябвало да помислим защо и как и по какъв начин е, би трябвало да направим производството по-ефективно по отношение на енергопотреблението и консумацията. В Касъл е основана тази фирма, като, както казах, целта е енергийна ефективност. 2010 година е, започна този проект. Е, е, финансира се на място от местните правителства и от Европейския съюз. Знаете, в Германия на север се използва енергията на вятъра, на юг водната се използва енергия от водно-електрически централи, така че всъщност до голяма степен се използват възстановяеми източници. Това, което правим в този проект е да видим в кои области е, има смисъл да се. би могло да се спестява от електроенергия. Една област е, е, производствата, в които участва сгъстен въздух. Е, и е, целта е да видим как бихме могли да заместим използването на сгъстен въздух е, с поне 10%. стремим се да постигнем, имаме КПД 10% при изгъстения въздух, така че трябва да търсим технологии, които постигат същото КПД, без да консумират огромно количество електроенергия. Сгъстения въздух е, не е избран е, като наша цел случайно, защото това е една е, той се използва в страшно много технологии, в автомобилостроенето, в пластма, преработката на пластмаси, в логистика, упаковки, мебелната индустрия и така нататък. В обработка на продукти, двигателна техника. Както казах, е, КПД на сгъстения въздух е много нисък, 10%. 20% от е, разходите за получаване сгъстен въздух всъщност са от общата е, общите разходи за енергия и нуждите и потреблението на сгъстен въздух в Германия е огромно. Става дума за 16 е, тераватт е, часа годишно енергия, която се използва за производството на сгъстен въздух в Германия. имаме значителен потенциал да подобрим, да, да, да подобрим това КПД, избягвайки използването на сгъсен въздух. Стремим се да го направим чрез избягване на производство с компресиран въздух в различни области. Близо 90%, даже над 90% по този начин избягвайки използването на газен въздух, бихме могли да правим економии от близо 90 и над 90%. Например, да, помисли, да вземем за пример една, един шоколадов бомбон, който се опакова, който трябва да се опакова. Разбира се, всичко това става на, на машина, на поточни линии. Имаме електромеханични е, устройства е, и когато сравним различните е, техники, виждаме, че бихме могли, избягвайки използването с гъстен въздух, да съкратим с 34% емисиите от со 2 Този проект вече се изпълнява в продължение на 3 години и резултатите са е, обещаващи. Общо е, ясно е, че може да доведе до престане на електроенергия и разходи за е, електроенергия. При при един реален сценарий, е, вижте на графиката, в е, лявата страна е изходната позиция, годишната потребност от електроенергия и съответните разходи и е, линеарния аналог на емисиите от СО2. При сценарии 1 и 2, е, втория сценарий е оптимизирания е, сценарий, т.е. използват се технологии, при които се оптимизира използването на сгъстен въздух и виждате сравнението с третия и четвъртия сценарий, където изцяло се избягва използването на сгъстен въздух. Тези 90% от разходите за електроенергия – наистина са осъществими, постижими. По същия начин най-последната е, колонка, най-вдясно, виждате е, до каква степен спада е, потреблението, спадат емисиите от СО2 и цялостните разходи пресметато върху 10 години със съответния анюитет говори за, води до близо 60% економии. Тоест, е, този проект е, има не само енергиен е, аспект, но и, и е, има много положителни въздействия за економиката и предприятията като цяло. Сега в нашата фирма какво означава заглавието ета, ета е гръцката буква, съкрещение за градус, оптимизиране, т.е. КПД и оптимизиране на КПД. Тук е, изследваме, създаваме продукт, който се използва за е, един вид засмукващо и повдигащо приспособление или пък е, което помага чрез вакуум за смукване да се преместват е, е, части в производството, вместо да се използват роботи или е, подобни устройства, изискващи сгъстен въздух. Това функционира в една въздушна помпа, Този принцип използваме в нашия продукт. Както виждате, той води до 66% економии на електроенергия, 40% намаляване на шумовия фон и 34%, 34% спада емисиите от со 2 Това е важно за предприятията, които и дава шанс, възможност за предприятията, които наистина са амбицирани да, да е, използват е, екологосъобразни зелени технологии. Това води също до по-голяма конкурентоспособност на предприятията, естествено при съкръщаване на разходите им и маркетингови ефект е, чрез спестяване на CO2 също е, е значителен. Освен това стимулира новаторството и ефективните технологии. Това е накратко, ако ви интересува, нашата веб страница е на ваше разположение. Благодаря, да, доста щедро предложение. Можем по всяко време да се обърнем е, към вас, разбирам, но бихме искали дори нощем, е, но е, тъй като ние сме привърженици на енергийната ефективност, предпочитаме да го направим през деня, за да не харчим ток. Наистина много интересни бяха тези презентации, много важни и за е, МСП-тата, но и общо. Е, то засили нашето усещане и разбиране за, за това какво представлява енергийната ефективност. Сега благодаря на двамата оратори. А, е, сега да пристъпим към кратка дискусия. Кратка дискусия, господин Бенштен. Бенштен, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на да, датската фирма. Наистина и двете презентации бяха много интересни. Напълно оправдано е значението, което отдаваме на енергийната ефективност и това, че тя е отрешаващо значение за малките и средни предприятия. Да, вие дадахте много добри примери за това как може да се, да се намали потреблението на енергия на, е, от малките и средни предприятия, което би направила е, европейската економика по-силна, по-конкурентоспособна, ако разбира се успеем да съкратим потреблението на електроенергия. Това е наистина сериозен проблем и предизвикателство за малките и средни предприятия, особено когато говорим за енергийните цени. Това е, всичко, цялата тази тема е от особен интерес за нашата комисия. Може би не винаги говорим на един език е, по енергийната политика, когато обсъждаме проблема в тази комисия. Много колеги смятат, че имат предвид само разходите от фирмите, но според мен за по-важния въпрос е не економиите, а конкурентоспособността. Енергийната ефективност е най-лесният начин, най-ефтиният начин малките и средни предприятия да се съсредоточат върху новаторство и да, раз, да разширяват своите производства, защото това е източника на работни места в бъдеще в Европа. Числата говорят сами за себе си. Енергийната ефективност е една от най- е, един от най-важните фактори. Ми, милион, е, да кажем, е, милион евро публични инвестиции могат да дадат до 5 милиона приходи или 90 90 работни места. Енергийния отрасъл засилва и експортните възможности на Европейския съюз също времено. Това се добавя към преимуществото от това да се изразходва, да се харчи по-малко за електричество в Европа. Знаете до каква степен зависим от вноса на газ от е, Русия. Ето защо трябва да отчитаме значението на това да се прилага на практика енергийната ефективност, разбира се и да се намерят съответните източници на финансиране. Защото ако намерим е, решенията и ги прилагаме, това ще даде едно глобално преимущество на Европа по отношение на останалата част от света, ще помогне да постигнем е, целите, на, свързани с изменението на климата. Тези усилия за реакция на, на нуждите на пазара, търсенето на пазара, са много. Е, това усилие е много важно, но това, което искам да кажа, че трябва да продължим да работим по всички аспекти на енергийната ефективност, именно в интерес на европейските производства, пазар на електроенергия и изграждането на Европейския енергиен съюз. Благодаря. Патриция, той е нашия заместник председател. Има думата. Благодаря. аз искам да кажа, че двете изложения бяха много интересни. те събудих у нас желанието да задълбочим повече познанията си, да видим как да постигнем тези цели в индустрията, а не само в жилищата и транспорта. И имам два въпроса. Започвам от втория докладчик. Този научен проект който доведе до разработването на технология, с която може да се намали сгъстения въздух. Как, как беше създаден този проект? Кой финансира, кой финансира този проект? Ние също бихме могли да предвидим бюджетни средства. И така, как беше роден този проект като обществено-частно партньорство? Сега към първия оратор. Вие казахте, не всичко използват, защото е много сложно, но като проценти – използването на тези методи за прогнозиране, за оценка, за разчета на цената и използването на енергия тогава, когато цената е най-ниска. използването в една малка ниша ли е или пък е широко разпространение? Колегата Дебакер. Благодаря. Благодаря и аз на двамата докладчици. Разбира се, можем да говорим за новаторство в различните сектори, за подобряване на енергийната ефективност. МСП могат да извлекат а, с, огромна полза от а, новите методи от друга страна съм либерал и смятам, че много от тези стимули са свързани с пазарните сили. Ето защо аз искам да ни дадете малко насоки като политици. Първия оратор каза, подигна един въпрос, ако решението е добро, защо пазарните сили не подтикнаха фирмите? Аз смятам, че стимулите са много важни за фирмите. Кои правила, кои разпоредби, коя нормативна база пречи или пък помага. Не говоря за субсидии, говоря за унези, за онази нормативна база, която пречи новите системи да навлязат в пазара. Господ... Колегата Тушеновски. Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос към първия оратор. Тъй като на някои няма да им е лесно да реагират към те, на тези предложения. Става дума за по-енергоемките пред... За малките доставчици няма да е лесно да прилагат тази система. Има два елемента, които са приоритетни. Първо, как да се ограничат а, разходите за енергия, които винаги са свързани с сериозни а, разходи и второ, как да реагираме от економическа гледна точка и какъв процент можем да използваме от резерва. Аз мисля, че това е изключително важно. И към втория оратор – искам да попитам, кои сектори са най-енергоемки? Имам коментар по малките и средни предприятия. Разбира се, те са гръбнака на економиката, европейската економика. Наистина хиляди предприятия в криза първи банкротират малките и средни предприятия в години на криза. Как ще преживеем това? Малките и средни предприятия са жертва на, на конкуренцията, биват поглъщани от големи, крупни предприятия. Би трябвало наистина да се помисли при такъв, такива планове за действие, зелени планове за действие, е, точно за малките и средни предприятия. Интересно е това, което казахте, но трябва да помислим за някои е, особености, свързани с е, МСП-тата, особено тези, които са специализирани. Трябва да внимаваме, например, за да имаме предвид това, че тези предприятия трябва да, се, да вършат всичко в условите на криза, да се борят с е, кризата и в, е, с е, тежка рецесия. Трябва да има достъп до финансира, финансиране, е ясно. трябва да се съобразяват и с е, изискванията по Хоризонт 2020 което означава, че програмите за подпомагане трябва също да бъдат засилени. Сега идва и въпросът ми. Как, е, какво мислите за законодателната рамка по отношение разходите за енергия при малките и средни предприятия? Разходите, цената на на, е, на тока за тези предприятия. Например, в Кипър преди няколко години Имаше една малка, малка фирма, която произвеждаше фотоволтаици, фотоволтаични панели. Изнасяхме такива панели в Германия, в Испания, но това предприятие закъса и фалира, тъй като разходите, производствените разходи за тези панели е, скочиха невероятно и огромни маси е, се внасяха от е, Китай много, на много по-ниска цена. Какво може да се направи срещу това? Държавното подпомагане трябва да се регламентира в държавите членки също трябва да участват в финансирането. Те трябва да участват в плана. Тоест, тези средства за подпомагане трябва да са насочени конкретно към, специфично към малки и средни предприятия. Не виждам друг желаещ, затова може би и аз ще ви задам два кратки въпроса към първия оратор. На мен ми се струва, че интелигентните мрежи би трябвало да играят важна роля в ценовите сигнали и търсенето. Какво мислите? Към втория оратор. Патентовали ли сте идеите си? Това може ли да бъде основа за някакъв патент? Благодаря. Заповядайте, за да отговорите и коментари, разбира се. Може, в, е, ще ви помоля в същата последователност. Благодаря за въпросите. Господин е, е, Вернер колко може да се спести, питате вие. Трудно е да се даде точна цифра. Всичко е все още на идейна основа, а и всичко зависи от конкретния сектор – Колкото повече гъвкавост има в дадено предприятие, толкова повече приходи ще се реализират. В момента има недостатъчно използване, а пък потенциалът е огромен. Предприятията в енергоемките сектори могат да намалят с 5 до 10% разходите си за електроенергия. Това, което мога да ви кажа за сега, но всичко зависи от конкретното предприятие. Попитахте в каква степен се използва. В момента се използва реакцията на, към потреблението, но потенциалът е недостатъчно използван, просто защото пазарът не е свикнал с ситуация, в която възобновяемите енергийни източници са довели до корекции на пазара. Надявам се, че сте доволен от отговора. Сега на следващия въпрос. Вие попитахте какви, кои политически условия пречат на по-широкото приложение на тази идея и защо не се използва тя по-нашироко. За да може тази система да проработи, има нужда от ефективност на пазара. Тоест, трябва да може да се търгува на дневния пазар. В много страни такъв пазар няма. Този пазар обаче се развива, защото с ВИ възниква нужда от гъвкавост и от е, корекции и адаптация, за да се гарантират доставките. На развитите пазари това е възможно, на по-слабо развитите пазари все още тази възможност не съществува, но все повече този въпрос ще се постави и ще трябва да се реши така, че добре функциониращия дневен пазар и ликвидността са от ключово значение. Ако разполагаме с ликвиден пазар, търговията и ефективността се повишават и тогава вече можем да използваме в оптимална степен а, тази идея. Дано съм отговорила на въпроса ви. А, тук имаше и коментар че би било трудно МСП да приложат тази система. Съгласен съм, че няма да е лесно МСП да свикнат не само да мислят за намаляване на енергопотреблението, но и за самата гъвкавост. В момента обаче на модерните енергийни пазари в Германия, например, където има и много ВИ, цените от много високи нива спаднаха до отрицателни равнища. Това е пример за неефективен пазар. е, целият Европейски съюз би трябвало да очаква подобни тенденции с по-широкото въвеждане на ВИ. При отрицателни цени всъщност ти плащат, за да потребяваш електроенергия. Голям брой фирми ще са готови да преминат към потребление в тази част на деня, в която производството ще бъде по-оптимално. Това, разбира се, няма да стане от днес за утре. Трябва да свикнем да мислим по този начин и да интегрираме енергийния пазар с производствените процеси. Попитахте също така как да се използва е, свръхпроизведената енергия, когато мощностите работят на пълни обороти, има излишна, е, има енергия в излишество. Тоест, тази енергия трябва да се потреби. В е, Дания през юни 2000 през юни тази година турбините произвеждаха 140% от необходимото потребление. За деня цените тогава станаха отрицателни. Е, потребителите трябва да могат да използват произведената енергия. И те трябва да бъдат гъвкави и да прехвърлят максимална част от производството си в тази част на деня, в която цените са отрицателни. Meters, Освен това, попитахте господин Бузек за интелигентните електромери. Това се използва при традиционната реакция на потреблението и е стъпка в правилната посока. Ние предлагаме да се използва голяма част от неизползваната гъвкавост в системата, освен интелигентните електромери, но те са също много добра инициатива. И накрая искам да отбележа, че има тенденция към все по-широко използване на ВИ. И става все по-необходимо да се ориентираме към гъвкавост. Това е идея, чиято стойност само ще се увеличава. Благодаря. Сега давам думата на втория оратор Кристоф Пол. Ще се опитам да отговоря на въпросите, макар че аз про... всъщност, може би с един отговор мога да отговоря на всички, защото са в същия дух. Този проект в провинция Хесен е съфинансиран от Европейския съюз и от провинциалното правителство. Това е добра е, комбинация. Разбира се, желаем е, желанието да се постигне това, което постигнахме с сета опт. Тук е, говоря за себе си, разбира се, отвори се е, място е, за е, този проект е, в, в университета това ми даде възможност да, да разработя, да участвам в разработването на този проект и да бъда ръководител на проекта. Без е, това финансиране е, съвместно нямаше да е възможно това. Сега на вашия въпрос, господин Бусек, за докторската ми работа. Проучвания за патент, патентоване правим в момента тъкът няколко заявки за патент на отделни елементи от това производство. В средата на тази година, както казах, с 200 000 евро основахме една малка фирма, която произвежда устройството, за което ви казах. Разходите за патента са поемат от университета в Касъл. патентите ще бъдат, е, логично е да бъдат откупени обратно, но на много в много случаи ни е нужна и подкрепа отвън е, финансови средства от финансови институции. Аз получих финансиране за 3 години по този начин успях да лансирам и разработих основната идея за тази фирма. Убеден съм, че с времето че за момента енергийната ефективност е най-актуалната възможна тема. В нас, в университета в Касъл, има група, която се занимава и с енергийна ефективност, така че това дава възможност за съвместна работа. Доста общо и разбъркано отговорих на въпроса, но мисля, че можете да отговорите, да намерите отговори на въпросите си. Единият извод е, че не трябва всичко да се оставя на пазарните фактори и сили. Питам се до каква степен пазара и фирмите, предприятията не са поставили този въпрос в фокуса на своето внимание при различните производства. И когато следваме принципа клиента плаща, Мисля, че има възможности за финансиране. Благодаря и на двама ви за изложенията и за много добрите а, примери. Хубаво е, че чухме толкова добри примери за ефективност, енергийна ефективност в малките и средни предприятия. И така, благодаря ви. Преминаваме към следващата част. Първият оратор е госпожа Катерина Ройтер. Дълги години тя отговаря за екологичното управление. Тя също така и економист в областта на селското стопанство и устойчивите пазари. В момента е управляващ директор на Германската федерална асоциация на големите предприятия и е координатор на Европейския алианс за Сдруженията за устойчив бизнес – и вашата тема е устойчив глас за устойчива економика в Европа. Благодаря много за това встъпление. Благодаря, дами и господа. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. Сега ще премина на немски. Виждате от е, информацията, че ecopreneur.eu е, е, е в е, началния фази, е, в началната фаза. Става дума за новаторство с е, екологичен акцент на европейската економика, като в центъра на вниманието ни социалната и економически, социални и економически фактори, особено при дребните предприятия. Това са фирми, с които работи Екопренър. Виждате австрийската фирма, френската, германската, холандската, испанската Greenbiz, С други думи, над 1500 устойчиви предприятия, малки и средни, представяме ние. Това са големите фирми, вериги, които са представени, които са пионери в областта на устойчивата економика и устойчивата селско стопанство. Необходима ни е трансформация в, е, економ... в економиката, в е, производството и като цяло. Трябва ни една кръгова економика, неутрална по отношение на CO2, да има положителен отпечатък и разбира се да е ориентирана към да има социален на насоченост. Знаете за увреждането на, на качеството на въздуха чрез CO2 емисиите. Това е нещо, което има и социални е, последици. При инвеститорите, например, те са наясно, че когато става дума за екологоустойчиво производство, обикновено инвестициите, и възвръщаемостта на, на инвестирания капитал е по-бавна. Радваме се, че комисията в своето съобщение обръща особено внимание на този аспект като важен за конкурентоспособността на предприятията в Европа. Това води до 40% е, съкръщение в е, производствените разходи и 630 милиарда евро годишно потенциал за спестявания. Това показва, че всичко това е подплатено с цифри и факти от изследвания. Данните сочат, че предприятия все по-голям кръг предприятия, малки средни предприятия проявяват интерес към устойчива зелена на производство и ако проследим развитието, ще видим, че наистина тези, които проявяват, тези, които са отворени към новаторство и са готови да участват, са все още малък брой. Тези, които проявяват е, пасивен интерес са малко повече и не участващите са все още най-голям брой. Законодателството е един от проблемите и също така зеления план за действие за малки и средни предприятия, можем да кажем, че като предприемачи, като представители на предприятия, ние приветстваме този план, но тук е, е, има и едно голямо но. Знаем, че големите предприятия реагират е, доста е, остро на е, търсенето, пазарното търсене и законодателството, така че тези два двигателя на новаторството липсват в зеления план за действие за малки и средни предприятия. През лятото приехме един манифест за кръговата економика. Тук малките и предприятия, както и по-големите, реагират най-остро на пазарното търсене и на законодателството, както казах. Сега стигам до препоръките. Ще се опитам да говоря малко по-бавно. Препоръ... Препоръките. Е, първо да видим е, какви възможности има за увеличаване пазарния потенциал и решаване на пазарния потенциал, да се, един от начините да се интернализират външните разходи, да се въведе е, вероятно или да се степенува данък CO2. Става дума и за стимули за потребление, да бъдат насърчавани е, потребителите да търсят е, зелените продукти. Разбира се, целите за свързани с обновяемата е, те енергийни източници са доста големи. Става дума за близо 30% до 2030 година. Европейския съюз е, като е пионер в е, това отношение, във връзка с обществените поръчки, трябва да се набляга на, зелени продукт, на зелените продукти при публичните търгове. Например, не всеки прибягва до такива, тъй като разходите са доста е, високи, но би трябвало наистина да работим и да насочваме вниманието на потребителя към тези продукти, изтъквайки преимуществата. Бихме могли да се присъединим към инициативите на Европейския съюз и Европейското законодателство за малките и средни предприятия, бихме могли да Економическият и социален комитет е, включва тези принципи в своите препоръки към институциите на Европейския съюз. Това е нещо, което може да се направи на практика. С е сътрудничество между отделните предприятия. Тук става дума за обмен на информация и обмен между отделните е, фирми, както и търсене на всякакви възможности и достъп до сътрудничество и общи съвместни проекти, разбира се, използването на хотспотс в граничните райони, да се, е, които дадат възможност да улеснят е, сътрудничество през граница. До сегашната и обмен на информация и системата за военна информация не беше достатъчно прозрачна и не беше особено лесно достъпна, особено за малките и средни предприятия. Третата препоръка е свързана с това какво може да направим сега, как да регламентираме устойчивата търговия за МСП-та, за да може Европа да играе водеща роля в е, зелените технологии това трябва да залегне в е, преговорите по ТИТИП е, и СЕТА, но не става така, както бихме искали и очакваме. Е, затова има силни опасения за отслабване, занижаване на стандартите. Би трябвало в преговорите да не се отстъпва по тази линия Би трябвало малките и средни предприятия да бъдат насърчавани, да развиват е, зелени е, технологии. Препоръка четвърта, много важна тема, обучение и образование, защото бъдещите предприемачи, бъдещите звезди, така да се каже, сега са на училищната скамейка, те трябва да се подготвят от рано със съответните зелени умения, което е изключително важно за ресурсната ефективност. Неща, които са заседнали в е, зеления план за действие. Заключенията е ефекта, въздействието на зеления, е, плана за де... зеления план за действие би трябвало той да бъде съпътстван с един план за действие за кръговата економика. Тук съзираме възможност да се трансформира ефективно економиката, да се постави на екологосъобразни релси. Смятам, че това е осъществимо няколко други момента, защо кръглата економика е от такова важно значение, защо предприятията, които са членове на нашите асоциации, сочат, е, е, показват, че биха могли да бъдат доста успешни в е, това отношение. Няколко въпроси, които чакат отговор. В заключение, при избора на проекти по Хоризонт 2020. Обикновено процедурата е доста дълга, продължителна, би трябвало да се скъси времето. Обикновено е, е, планира се 400 е, начинаещи фирми да бъдат подпомогнати годишно. Друг Друг стимул е Европейската награда за добър предприемач. Въпросът е какво е зелено кога в този зелен план за действие и е, това, което не е зелено, как може да бъде екологизирано. Благодаря ви доктор Ройтер, за вашето изложение, че представихте платформата за малките и средни предприятия в Германия в Европа. И беше интересно да чуем как нещата изглеждат в Германия в Европа като цяло. Следващият ни оратор е господин Вим Михелс, управляващ директор на Провирон, фирма за производство на химикали тя се занимава с производство на специални а, химикали. Той има магистърска степен по разработка на продукти от а, университета в Антверп. Освен това е член на редица управителни съвети, включително а, е в борда на Федерацията на химическата индустрия в Белгия и отговаря за Комитета за малките и средни предприятия. Вашата презентация, господин Михелс, ще разгледа прехода от производител на химикали към разработчик на функционални решения. Имате думата. Добър ден. Казвам се Вим Михелс. Провирон беше основана от баща ми през 1977 година. Аз няма да ви продавам нищо, вие така иначе няма да искате да го купите, само ще обясня какво правим и ще кажа с какво бихме могли да допринесем като а, консултанти. Ние работим в ниша, а, свързана с функционални химикали, пластмаси, добавки за фуражи, за обезледяване на самолети и прочие. 300 души работят. Имаме оборот от 175 милиона. Осигуряваме доставки на 500 клиента в 100 държави. Предлагаме доста интересни продукти. Може и да няма купувача, но така иначе ние ги продаваме. През 2008 година решихме да се промени компанията. Няма смисъл да се конкурираме с китайците, индийците за тия класически химикали или с други западноевропейски компании, защото се оказваме доста а, скъпи в това отношение. Затова решихме да преминем към а, производство отново с насоченост към световния пазар, но да предложим функционални решения за нишови пазари. Ние започнахме с възобновяеми материали, с идеята за устойчиво развитие. Ние считаме, че нашите продукти имат устойчив елемент, Разбира се, винаги имам възможност за допълнително усъвършенстване. И ние постепенно променяме профила си. Това, което произвеждаме, са материали за обезледяване на летища и самолети. Имаме разработен пакет за такива материали за обезледяване на железопътни линии. където няма токсилогични елементи. Започнахме производството също на микроводорасли, на биодизелово гориво. Ние установихме, че някои от нещата нямаха особен смисъл на този етап. И за едните и решихме, че използването на микроводорасли за производство на енергия на този етап не е необходимо, затова го насочваме към селското стопанство. Освен това, ние доразработваме някои от класическите пластмаси. Например, тук в детските градини. Има зелена подова настилка. Тя не само, че е красива за снимките, но също съдържа новаторски материал, който е безопасен за децата. Разработехме също BLA, друг пластмасов материал, Това е най-голямият пластмасов материал в света, който е бил разградим. Именно в тази сфера е мястото и на малките и средни предприятия. Ние започнахме разработването на добавки за фуражи. Както може би знаете, има доста антибиотици, които се използват в оражите, И ние се развиваме резистентност на тези антибиотици чрез приеманата от нас храна. Ето защо ние разработихме естествен набор от продукти, което опазва здравето на животните, без да се налага превентивно използване на антибиотици. С това се занимаваме. Какво може да направи тази програма за малките и средни предприятия? Това, от което се нуждаем, е правна яснота за дълъг период напред. Всъщност това е единственият ми въпрос към вас. Ние все още имаме предприятие за биодизелово гориво. Политиката, която прилагате, може да се промени. Затова много компании в Европа банкротират. За щастие, аз все още съм тук. Имахме късмет но сме загубили повече от 10 милиона евро. Ние харчим за развойна и научно-изследователска дейност 3 милиона годишно, което означава, че ние губим тези средства за 3 години напред. И така, 7 години е дълъг период, но като производство ние се нуждаем от дълъг период, защото реалната печалба може да се постигне за дълъг период от време 10-15 години, за предпочитане 20 години. Може да ви звучи странно, но като фирма за нас това е важно, за нашата рентабилност. Затова трябва да знаем а, а, какъв е прага и той да остане за дълго време напред. Освен това да има а, ясни насоки. Преди 10 години можех да кажа, че пазара може да се саморегулира, не са необходими насоки, но забелязах, че специално на пазара на добавките за фуражи, пазара а, не постига това. Не се постига тази промяна от само себе си. Ние можем да докажем, че нашите продукти са по-добри, че те са от полза за фермерите и въпреки това няма да има промяна. Правната рамка е необходима. Но веднъж прията, тя трябва да остане, за да може тези продукти да се произвеждат за дълго време напред. Това е единственото, от което имаме нужда. Освен това, трябва да са ясни правилата, насоките трябва да не са прекалено сложни. Например, при производството на спирашни течности да е ясно. Можем да извършваме рециклиране, изпълнявайки най-високите изисквания на пазара с ефикасност над 90%. И от моя гледна точка, ако вие направите така, че от утре нататък всички спирачни течности трябва да съдържат поне 90% елементи, които могат да се рециклират, тогава може да се гарантира кръговата економика. Ние вече 30 години практикуваме това. 30 години кръгова економика, мога да кажа. Това са прости е, примери. Да не се използват екотоксични компоненти в някои продукти, там където е възможно. Има доста примери за малки и средни предприятия, които работят в тази област. Единственото, от което се нуждаем е да има ясна политика, която да остане непроменена за дълго време напред. Ние използваме политиката за дейността ни по разработването на нови продукти. Зная, че доста общо говоря, не говоря толкова за екологично развитие, но по-скоро за създаване на равнопоставеност. Равнопоставеност не само по отношение на правната уредба, но и по отношение на спазването на законодателството. Нещата са различни според различните държави, а в Белгия дори има различия между отделните региони. Това сигурно се отнася и за повечето останали европейски държави. В PLA, което се използва като съставка за производството на биоразградими пластмасови турбички, различните държави, региони имат различна гледна точка, както и различни правила и законодателство. За нас е важно като малко предприятие да може бързо да се адаптираме също към тези промени по региони. Освен това има най-разнообразни изисквания за етикетиране, така че в това отношение има много какво да се направи от ваша страна. Вашия план за действие трябва да бъде активно популяризиран. Аз се запознах с вебсайта. Ви бях във вакансия преди седмица. Но трябва да кажа, че четене, четенето на това, което качвате на вашия вебсайт, съвсем не е приоритет на малките и средни предприятия, така че обърнете се към тях а, и насърчете откритите кластери с участието на различни малки и средни предприятия. Направете го проактивно, открито, за да може по естествен път да се представят идеи, но по един активен начин. Ние ще се обърнем към вас, ако това е така. И на последно място трябва да бъдете възможно най-директни и практични. От юни тази е, година е съобщението, така че прочетете този документ от гледна точка на малките и средни предприятия. Там не се съдържа нито един съвет, който пряко да се прилага от МСП. Само хубави, красиви думи, ако някой има време да се запознае с текста. Но за малките и средни предприятия нищо не може да направи с това. Така че четете тези документи през очите на малките и средни предприятия, на ръководителите на малки и средни предприятия, които се отвълнуват от това по какъв начин тази рамка може да допринесе за по-еколокосъобразното производство на съответната фирма. Това е то. И последният ми съвет е да имате пряк подход – Знаете, че доста стъпки са свързани с дистрибуцията. Знаете, че чрез интернета може много бързо да се съкрати веригата на доставки, да се стигне до крайния потребител в Брюксия. Брюксия има твърде много експерти, аз живея наблизо. Познавам доста лобисти, които са и мои приятели. Има доста търговски организации или пък браншови организации. Обърнете се пряко към тях, направете нещата максимално ясни. Благодаря, казва председателят. Бяхте много ясен, внимателно ви слушахте. Сега дойде време отново за въпроси и отговори. Колегата Дебакер има думата. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Благодаря и на първия оратор за много ясното изложение. Всъщност въпросът е като, както и преди, ние сме политици, законотворци, вторият оратор отправи призък, призив за стабилна нормативна база. Възниква обаче и въпросът какви стимули можем да дадем за кръговата економика. Вие споменахте енергоспестяването, на съкръщаването на разходите в зависимост от различни политики. Очевидно това, което се прави, не е достатъчно. Какви непарични стимули са необходими? Ако искате ако не искате нормативна база, тогава всички можем да си отидем у дома. Имам два въпроса. Първият от тях е следния. Разговарял съм много с предприятия, за да ги питам от какво имат нужда. Виждам във вашето CV, че сте активен в търговски, специализирани асоциации, издружения. Вие сте член на различни организации, те вършат ли достатъчно работа, за да информират е, лидерите в бизнеса? Второ. Споделям много от това, което казахте. Много от елементите от нормативната база могат да се адаптират бързо. Кое е най-лесното според вас, за да се даде тласък на економиката? Госпожа Дарлинг, благодаря. Извинявайте, че изпуснах първите две изложения. Благодаря на експертите за много интересните изложения. Очевидно имаме нужда от добро регулиране то е необходимо, за да помогне на производството на стоки и услуги. Регулацията не е винаги лошо нещо, тя помага и за новаторството. Хубаво е, че в Европейския парламент чуваме и подобни неща. Що се отнася до правната сигурност, напълно съм съгласна. Би било интересно да чуем какво мислите за дългосрочния дневен ред. Отвъд седемте те години пътната карта 2050, дългосрочните цели в областта на енергийната политика. Имам два конкретни въпроса. По време на първото изложение, доктор Ройтер, повдигнахте въпроса за устойчива търговска политика. В момента ние договаряме споразуме, глобално споразумение за зелени стоки и услуги, като МСП смятате ли, че разполагате с достатъчни знания и възможности за да дадете своя принос към общата рамка във вашия сектор? Има ли какво да направим, за да подобрим координацията? Вторият въпрос е свързан с този на господин Дебакер. От това, което чух, разбрах, че искате от нас просто и ясно и стабилно законодателство. Е, имаше обаче и призиви за ново законодателство, особено в кръговата економика. Къде са приоритетите, кои празноти трябва да запълним, за да се даде тласък на устойчивата и новаторска економика? Благодаря, няма други желащи, затова аз ще задам два въпроса. Към доктор Ройтер. разбира се, каква е ситуацията в Европейския съюз? Не във, всяка 20, не, не във всяка от 28-те държави членки. Това би било много сложно. В каква посока трябва да вървим? И въпрос към втория оратор, господин Вим Михелс. Правната стабилност за дълъг период от време. Това е много важна много важен лозунг за вас. В кои области и за какъв период има новости в науката, конкуренция в глобален мащаб, има нови заплахи, нови технологии, разширяване от време на време. Така че е много трудно да се каже, че на ниво Европейски съюз законите няма да се променят. Така че искам да ви помоля да развиете основния си лозунг. Okay. Then I start with the end remarks now. Um, um, Mr. Debacker. Господин Дебакър задължителни обвързващи цели. Да, регулирането е окей okay за нас. Е, Нашите пионер, така наречените водещи предприятия също е, смятат, е, че това е добре, нямат нищо против. Е, тази теория, че не трябва, която разпространяват класическите е, фирми, конвенционалните, че не трябва да, трябва да оставим всичко на пазарните сили, да няма регулиране, ние не споделяме тази теория защото 90% от това, което правим, всъщност са конкретни предложения, които са в рамките, в съответните законодателни рамки. В нашите препоръки виждате насърчаване, развитие на малките и средни предприятия, стимулиране, Обикновено тези предприятия разсъждават така, как бих могъл да превърна своя основен продукт в устойчив такъв, е, как да го изградя така, че да е устойчив. В нашите препоръки ще видите много конкретни неща, които са съвсем приложими. Как бихме могли да формулираме конкретно мерките до сега, е, е, от досегашните планове за действие за малките и средни предприятия. Обикновено е, целта е да се сведе до минимум и да се упрости законодателството не защото предприемачите не разполагат с много време да го изучават, а просто защото би трябвало да не, им, да не натоварваме допълни, да не ги натоварваме допълнително с много сложни разпоредби. Ако питате каква роля ще изиграят преговорите за по ТИТИП и СЕТА за малките и средни предприятия, лошото е, че няма представители на тези малки и средни предприятия при водене на преговорите. Проблемът при тези предприятия е, че обикновено преговорите се водят не на базата на положителен, а на отрицателен списък от предприятия. Ние сме критично настроени по главата за устойчивост и начина по който тя се по нея се работи, защото би трябвало да следи много зорко за граничните стойници, стойници за пестициди и други, да не паднат при кодекс елементариум, както виждаме, се предлагат занижени стандарти, което е повод за тревога у нас. Господин Бусек, въпросът ви сравнение между отделните държави членки – и Германия. Нашите членски организации поставят ударение на различни неща. Определено всички обръщат особено внимание на кръговата економика. Имат и други идеи, как, например, и големите, и малките и средни предприятия да бъдат обвързани в е, една верига на тези кръгови предприятия. В Испания, например, има много креативни. Испанската организация, която участва в нашия проект, е, е много креативна в това отношение. И това помага като отправна точка за е, политич... вземане на политически решения. Сега господин Вимихелс ще помоля за отговор и последни бележки. Благодаря, господин председател. Първо въпросите на господин Дебакер. Защо не помагат всички тези организации за разпространяване на съществуващите проекти? Мисля, че те го правят от части, но биха могли да положат повече усилия. Става дума за всички организации. Има ли е, нещо, което е лесно? Благодаря ви за този въпрос. Е, мога да повторя това, което беше казано за, фу, за фуражите. Вече има една рамка в рамките на която Европейската комисия да забрани антибиотиците в, в фуража за птиците. Мисля, че искам да, ви пом... искам да ви помоля да окажете натиск. Единствената страна, която е приложила това е Холандия. Трябва да сме по-бързи. Проблемът е глобален. Той се отчита в Европа, САЩ и Азия. Така че проблемът съществува. Има решения. Има едно голямо предприятие в Италия, Швеция и Белгия. Какво чакаме? Госпожа Кирстън Дарлинг. Дългосрочната програма е нещо, което аз предпочитам. А, рамката до 2050 година е нещо хубаво за предприятията. Можем да кажем, че стъпка по стъпка ще променяме нещата в кръговата економика. В някои сектори трябва да се започне от нула и да се каже от тук нататък всяка година трябва да се увеличава с 5% делът на рециклираните материали. За една фирма това улеснява нещата, защото можем да съсредоточим научно-развойната си дейност, да търсим решения. Най-големият риск е например в областта на биодизела, биогоривата и електроволтаичните клетки. Има увеличение в... Е, увеличиха се инвестициите във фирми, те се провели, провалиха. И по отношение на биодизела мога да кажа, че европейската индустрия е инвестирала в нови съоръжения. След няколко години продадохме съоръженията за скрап, на цената на скрапа в страни от Южна Америка. И странен начин за правене на политика. Напълно съм съгласен за дългосрочната политика. И е, за все по-големи задължения за използване на рециклирани материали. В Европа разполагаме с познанията. Тук сме силни. Ако направим сравнение с света, ще видим, че ние сме, заеме водещо място в научно-развойната дейност. По-нататък въпросите на председателя. Благодаря ви за тях правната стабилност за какъв период от време. Това е въпрос, който не губи своята актуалност. Светът се променя всеки ден. Ние имаме нужда от стабилно законодателство, при това в дългосрочен план. Само, че това законодателство може да съществува на философско ниво, а не на ниво детайли защото в момента, в който обнародвате това е, е дадено законодателство, то вече е устаряло. Дали да инвестираме в анализ е, на жизнения цикъл? Да. Дали винаги, ако трябва да се увеличава дела на рециклираните материали, е, е необходима съответната нормативна база. Е, рециклирането е за 30 години. Може би това е добър пример за Европа. По-голямата част от е, тези течности събират в Германия, Дания, Испания, след това се рециклира до 98% в Белгия и се продава чрез друго малко предприятие в Великобритания. Ето това е партньорство между три МСП-та. Това е европейски пример за осъществяване на практика на кръговата економика. Председателят, благодаря. Благодаря за всички тези много интересни изказвания. Сега имам един коментар на края. Много правилно споменахте биогоривата. Преди 10-15 години ние се ориентирахме към тях. И сега да се... И наказвахме всички, които не бяха готови да тръгнат тази посока. И изведнъж установяваме, че като, произведе, като произвеждаме биогорива, биоетанол, 85% са изкопаеми горива. Непрекъснато има нови открития, нови научни изследвания и понякога ние се дават противоречиви сигнали. Ние като политици се опитваме да бъдем отговорни и да представяме дългосрочни решения. Понякога това не е възможно, защото изведнъж науката излиза с нови открития. И това е причината за някои проблеми, но ние разбираме вашата гледна точка. Благодаря ви. Много благодаря на четиримата оратори. Сега да дам думата на Европейската комисия от Генерална дирекция Растеж. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм генерална дирекция околна среда. Искаме да благодарим на всички оратори за изложенията. Искам да ви уверя, че отбелязахме посланията, които бяха изразени. Искам да ви напомня, че зеления план за действие беше прият след акта за малките предприятия. Отчитаме спецификата на МСП и знаем със сигурност, че те не разполагат с нужната информация те имат нужда от тази информация. Освен това, има нужда някой да помогне на тези предприятия без допълнителни разходи. Имаме резултатите на. Очакваме съвсем скоро резултатите на Евробарометър за малките и средни предприятия. Ще предприемем действия за ефективността на използваните ресурси Що се отнася до зелените умения, казахте, че плана, зеления план за действие от части обхваща тази тема. Заедно с това с, беше прието и съображението за зелената заетост като част от пакета през юли 2014 година. И това съобщение включва е, и е, необходимите умения. Най-напред в Европейския съюз има нужда от предприемачество. Всъщност това е най-важната тема. Обучение, освояване на знания. Те са от ключово значение. Искам да ви уверя, че комисията работи активно по зеленото като предприемачество и зелените умения. Е, зелените обществени поръчки са също част от пакета. Що се отнася до вашето послание за разширяване на обхвата, комис... създава се впечатление, че комисията е далеч от предприятията. Може би е, за това разчитаме в толкова голяма степен на мрежи, за да достигнем до тези предприятия. Мрежата Enterprise е част от тези усилия. Искам да ви поканя да огледате предстоящата покана за участие за е, е, ресурсната ефективност – там и искаме да мобилизираме натрупаните знания в Европейския съюз, така че МСП да бъдат по-ефективни при използването на ресурси. Благодаря, госпожо, както виждате. Движим се по график. Искам да уверя ораторите, на това изслушване, че МСП и индустрията винаги заемат централно място в приоритетите на нашата парламентарна комисия, заедно с Европейската комисия. Ние обръщаме голямо внимание на тези въпроси. Тези разисквания бяха много интересни и ще се опитаме да се отнесе много сериозно към казаното от вас. През следващите 20 години ще видим дали можем да стабилизираме правните решения. Не знам дали някой от нас ще бъде все още депутат от Европейския парламент. Е, възможно е, разбира се. Възможно е, няко, че ня... възможно е някой от нас да бъдат депутати. Или... Благодаря още един път. Um, Дами и господа, преминаваме към пета точка препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите по споразумението за търговия с услуги. И така, споразумението ТИСА. Искам да обявя, че ние обсъждаме становището на Инта към доклада по собствена инициатива на Инта за споразумението за търговия с услуги. Обсъждането беше в рамките на така наречената упростена процедура. Какво означава тази процедура? Това означава, че членовете на ИТРЕ разполагат с 21 дни, за да изразят възражение към проекто становището. То ще бъде представено след няколко минути. И така до 27 ноември 12 часа на обяд. Ако една десета от членовете възразят, т.е. 7 или повече, проекто становището ще бъде подложено на гласуване на заседанието на парламентарната комисия на 1 декември. Тоест незабавно. Защо? Защото в доклада по собствена инициатива на Инта ще, е, той ще се гласува на 10 декември. Не можем да бъдем не можем да прилагаме типичната процедура. Ако обаче има по-малко от 7 възражения, проектостановището ще се счита за прието и ще бъде представено на Инта без гласуване на 1 декември. И в двата случая ще бъдем готови до 10 декември когато ще има гласуване в Инта и искаме да повлияем върху гласуването в Инта. Те трябва да разполагат а, с нашето решение не по-късно от 1 декември. Това е опростената процедура. Нашия докладчик е колега от е, е, групата за е, Европа за свобода и пряка демокрация. Той ще докладва. Благодаря. Господин председател, взимам думата като координатор от името на докладчика Борели. Той не може да е тук, тъй като е в Бразилия за Intergovernment форум и не беше възможно да намерим друга дата. Ето ще проща неговото послание. Благодаря на всички за подкрепата от другите политически групи, от секретарията, независимо от малкото време, с което разполагаме. Нашият подход е прагматичен. Ако има търговски споразумения, които са полезни за европейските граници и за европейските предприятия в съответствие с нашите нормативни изисквания, те, те трябва да се приемат. Що се отнася до проекта доклада с докладчик госпожа Рединг. Това е основният документ. Ние анализирахме институционалните документи, парламента, съвета и комисията. ИТРЕ може да сподели методологичния подход на докладчика в ИНТЕ. Основната насока за Европейския съюз е да се използва задълбочена и на времена оценка на въздействието, за да се оценят основните тенденции в търговията. Предпочитаме многостранните подходи в, в сравнение с многостранните. Ние искаме да допринесем към новите международни споразумения, ни като утвърждаваме своите политически, културни и социални ценности и без да забравяме екологичните стандарти за защита на потребителите и така нататък. Б. Като метод, като приоритет държим на прозрачността. Правото да регулираме трябва да се прилага в областта на публичните услуги. И нашите правомощия трябва да се упражняват с убеждение. В. Ние смятаме, че трябва да се изпълняват правата на потребителите на всички нива, като не допускаме занижаване на критериите и стандартите. На пазара на далеко съобщенията Европейската комисия трябва да гарантира равноправен и симетричен достъп до пазарите на трети страни и, олигополите на тези страни да не допринасят за раздробеността на пазара. В петък беше представен документ. Становиш, към становището има работен документ. Искам да приключа изложението с, една, с едно политическо изказване. Тези търговски споразумения трябва да бъдат част от преговорите, като спазваме нашите ценности. Търговските споразумения не бива да допускат по подозрения, че нашите, нашата конституция и нашия суверенитет може да, могат да пострадат. Не бива да се допуска дори и сянка от такова съмнение, защото ще е, наруши доверието на граждането. Надявам се, че това становище ще бъде полезно и ще можем да способстваме за разработването на препоръката Инта. Разчитам на вашата подкрепа и на ваше разположение за въпроси и коментари. Благодаря, колега. И сега ще дам думата на докладчите в сянка, госпожа Дарлинг. Благодаря. Uh, Жалко е, че комисията ИТРЕ е решила да използва упростената процедура вместо да се проведе една истинска дискусия и да се изготви цялостно становище от страна нашата парламентарна комисия. Защото винаги преди се предоставя се възможност от водещата комисия да се изготви едно истинско становище. Освен това, като имаме предвид, че споразумението за търговия с услуги се отнася за цифровизацията в международен мащаб. Има международно измерение на Европейския единен цифров пазар. И ние като комисия трябва да се борим за нашите компетенции в тази област. Изглежда, че не сме използвали цяло тази възможност и това е жалко, за да можем да следим по-отблизо преговорите. Така или иначе, това е положението. Имаме проект и както при търговските споразумения, Европейския парламент може да каже само да или не на текста. Това ще бъде така и в края на преговорите по ТИСА, ако се стигне до там. Ние не считаме, че проектостановището е съвършено. Съвършенството е нещо твърде далечно, доста често за повечето от нас но считам, е, че следва основните принципи, които можем да следим по отношение на прозрачността, участието на обществеността, реципрочността. Ние нямаме възможност да подобрим текста, но искам да кажа каква е позицията на групата на социалистите и демократите по ТИЗА. По обществените услуги бихме искали да има по-амбициозна формулировка в комисията Инта, за пълно покритие на публичните услуги, така както предлага докладчика. Също в областта на далеко съобщенията текста е доста слаб. Надявам се, че комисията Инта ще го нюансира в по-голяма степен. Що се отнася до другите услуги, становището не казва нищо. Ние отговаряме за енергийните услуги, услугите между бизнеса, но не се посочва какво би означавала ТИЗа за всички тях. Като цяло обаче, тъй като ние можем само да отхвърлим или приемем, без да правим кой знае какво друго, ние се обръщаме към председателя, към координаторите и секретарията да помислят по-добре какво ще стане с това становище и да направят така, че когато се изготвят становища за водещи парламентарни комисии, да не се окажем в подобна ситуация отново, когато не можем да дадем едно цялостно становище, което да ни позволява по-голям надзор върху това, което се случва. Председателят, нека е незабавно да поясня за какво става дума, за да избягна други подобни бележки по въпроса. Тази упростена процедура беше единственият възможен вариант за изготвянето своевременно на становище от наша страна, тъй като Инта не могат да отложат гласуването си, което е предвидено за 10 декември. И ако искаме да имаме изобщо някакво становище, беше необходимо да се приложи упростената процедура. Във всички останали случаи, ние, разбира се, сме готови да изготвим становища, следвайки обичайната процедура. Но в случай не можахме да направим нищо повече. Господин Дебакер има думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, тръгвайки от това, което отговорихте, аз трябва да кажа, че разбирам а, а, ситуацията. Скоростта е важна. Ние трябва, стремейки се към съвършенството, да пропуснем да направим нещо добро. Ако искаме да имаме сериозно въздействие върху единия цифров пазар и този въпрос е толкова важен, трябва да бъдем ангажирани на по-ранен етап. Разбира се, всички политически групи трябва да преценят дали техните гледни точки са отразени или не. За АЛДЕ това е много важно досие от компетенциите на нашата комисия. Има добри елементи в становището. В голяма степен съм съгласен с линията, която се предлага от е, докладчика по становище. Относно прозрачността на преговорите, това е нещо важно е, за нас при провеждането на подобни търговски преговори, за да сме наясно каква търговска система се предлага. На второ място това е важно за малките и средни предприятия. Знаем, че в цифровия пазар има различни сфери, по-големи, по-малки, но е важно да се води дискусия освен това е важно да има сътрудничество между по-големите компании, които са многонационални, действат в международен план и по-малките фирми, които да се възползват от отварянето на пазарите. Трябва да има регулаторно сътрудничество. Ясно е, че всички процедури, лицензи, стандарти се ограничават само до определен брой процедури, за да се улесни достъпа до пазара на фирмите от Европейския съюз. В основни линии съм съгласен с съдържанието. Надявам се, че в бъдеще ще имаме повече време за подобни дискусии. Аз също предложих някои изменения, които отразяват моята гледна точка и тази на моята политическа група и се надявам, че може да се постигне компромис. Благодаря господин Раймон от името на групата на зелените, качеството си на докладчик. Благодаря, господин председател. Да се върна отново към упростената процедура и проблемите, свързани с нея. Дори наистина Въпросът е дали можем да излезем за становище, дали можем да преговаряме. Ще ми се да можем да кажем повече по темата енергетика и по-интензивно да включим в преговорите тази тема. И да не отслабва натиска ни там. За нас е, предложният доклад е противоречив, да не кажа несъстоятелен и не, не, непоследователен, защото се ограничават, от една страна се ограничават държавите членки в е, регламентирането на услугите и търговията с услуги, от друга страна не се въвеждат необходимите норми, норми и разпоредби, бихме искали и ми се иска наистина да наблегнем на тези текстове и формулировки. Защото ако се съгласим и обединим около такива доста мъгляви и общи формулировки, не мисля, че ще се съгласим от нашата група. Господин Шафхаузе от ИНФ. Господин председател, ние сме против доклада. Най-напред считаме, че относно анализа на слугите и особеното място на туризма, което е представено в глобалност, а то е над 80% от излишъците. Ние считаме, че ако принципа на реципрочност бъде приложен, има доста принципи, които не се прилагат. Европа е по-отворена, както се подчерта, по-отворена за услуги. Защо в тази рамка да не се приложи принципа на реципрочност? И тъй като тук няма а, а, мита, а, се оказва, че тази дискусия е невъзможна. Относно суверенитета а, и участието, степента на участие на външни а, фирми на Европейския съюз. А, ние сме скандализирани от точки 6.4 и 6.5, тъй като а, има забрана за локализиране на данните. Данните трябва да останат на национално или европейско ниво. Този доклад изисква пълната забрана на трансфера на данни по локализиран начин. ние имаме изисквания, свързани на данните, тези данни да останат на наша територия. Това е особено важно за сигурността и суверенитета ни. Ние за това ще гласуваме против доклада. Председателят, искам да напомня на всички ви, колега Шапхаузер, ако мога да се обърна към вас с молба, туризмът не е в нашите правомощия. Той е в правомощията на Комисията по транспорта. Това е една забележка. Искам сега да попитам господин Ян Фархайнден от Европейската комисия, от Генерална дирекция Трей, търговия, дали иска да каже нещо. Не, аз ще го заместя. Аз съм координатор по преговорите ТИСА, затова аз бих искала да говоря при нея. Значи ще бъде госпожа първият ни оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря за изготвеното становище на комисията на ИТРИ. Радваме се, че проявявате интерес към преговорите ТИСА. Ние се запознахме с становището внимателно и искаме да обърнем внимание на няколко неща, които поставяте. Първо за процедурата. Искането за повече прозрачност. След това ще се спре и по някои точки по същество. Правото за регулиране, реципрочни ставки и някои специфики, свързани с пазара на далеко съобщителни услуги. Комисията полага усилия да прояви висока степен на прозрачност, както при обичайни условия. са и преговорите по нея не се водят публично. Има специална комисия в съвета, пред която се представят резултатите. Там са представени всички държави членки. Има редовен брифинг на комисията Инта също, както и на групата за мониторинг, ръководена от госпожа Рединг. Европейския парламент получава копия от всички документи, свързани с преговорите по ТИСА и е запознат с различните етапи, с публичните консултации, изготвянето на позицията на Европейския съюз и прочие. Ние имаме също отделен вебсайт за ТИСА, там се съдържа информация за хода на преговорите, съобщения за печата, оценка на въздействието и прочие. Има доклади, те са междинни доклади, всеки може да следи по този начин как вървят преговорите. Освен това, сме дали отговори на най-често задаваните въпроси. По искане на комисията, съветът декласифицира мандата и сега тази информация също е на разположение на вебсайта. Ние провеждаме срещи с представители на НПО, на гражданското общество, по, също организации на потребители. Идващия диалог с гражданското общество е предвиден за 11 декември. Председателят моли оратора да говори малко по-бавно. Сега по същество. Ние споделяме гледната точка на вашата комисия, изразено становището ви. Искам да ви уверя, че Европейската комисия ще направи така, че прилагането на правилата за защита на личните данни да ни бъдат засегнати от правилата, включени в ТИСА. Освен това, изискванията за етикетиране, други стандарти, свързани с екологията, да ни бъдат засегнати, ти са да ни подкопае правото на защита на публичните услуги. Знае, че има безпокойства тези отношения. Ние е, искаме изключения за публичните услуги споразумения за търговия и услуги, започвайки от ГАЦ, сега Престиза, всички двустранни търговски споразумения изключват от обхвата си тези услуги. Тези услуги се осигуряват от държавата на нетърговска основа, например правосъдие, полицейски служби, военни и прочие. Освен това, запазването на монопола на публичните комунални услуги също а, са отчетени. Ситуацията няма да се промени. Държави, които са сключили споразумение за свободна търговия, могат да запазят тези а, монополи. Европейския съюз винаги ясно е изключвал от ангажиментите комунални услуги, които се финансират с публични средства в областта на здравоопазването, водоснабдяването и други области. Нашето решение да се присъединим към ТИСА от самото начало се базира на отворения характер на споразумението и това е основната ни цел. Ние искаме ТИСА да бъде многостранно споразумение, да се постигне нужната критична маса, и те бъде прията в рамките на СТО. Относно далеко съобщителните услуги, ние искаме да имаме симетричен достъп до пазарите и също да се благоприятстват такива условия, да се даде предпочтение за такива условия, които благоприятстват конкуренцията. Освен това се отчита заложеното в стратегията за единия цифров пазар. Благодаря ви. Бих искал да напомня, че всякакви възражения трябва да бъдат отправени към секретарията в писмена форма. И това трябва да стане до 27 ноември 2015, 12 часа на обяд. 27 ноември, 12 часа на обяд. След това ще решим дали гласуването в ИТРЕ ще бъде на 1 декември, дали е необходимо такова гласуване или няма да е необходимо. Аз вече ви разясних упростената процедура. Сега, преди да преминем към следващата точка, именно срещата ни с комисаря Гюнтер Отингер, е, бих искала да кажа няколко неща. По време на последната ни среща на координаторите бяха взети решение по първа точка. Координаторите решиха да прилагат система на конкурс при разпределението на доклади от октомври 2015, 30 октомври, вече в действие. Следните досията бяха разпределени. Законодателни доклади, енергийна ефективност, СПД, е незаконодателни доклади, публични консултации относно новия дизайн за пазарна енергия, енергийни потребители, социалисти и демократи, въз... доклада за възобновяеми енергии ГУЕ, законодателни становища, намаляване на емисиите, трансграничните емисии за АЛДЕ, незаконодателни становища по доклади по собствена инициатива по искане на други парламентарни комисии. Космически възможности в областта на сигурността, НП и търговия с услуги СПД. Вие може да намерите информацията на вебсайта на комисията. Не е толкова трудно. Не е необходимо да чета всичко. Трета точка. Също знаете, координаторите взеха решение по изслушване на И3 за 2016. Това също е на разположение като информация на вашите координатори, както и на вебсайта. След това номиниране за АСЕР. Романа Ордан, Йордан беше предложена за пълноправен член на АСЕР. Тя преди беше член на комисията ИТРИ, вероятно добре се я спомняте. И господин Леприх е заместник член. Той беше заместник член на тази комисия преди те кандидатстват за представители на Европейския комитет в Административния съвет на АСЕР. Следващите стъпки ще бъдат номинирането на членове на АСЕР. Ще се гласуват утре в 10 часа в комисията ни. Резултатът от гласуването ще бъде изпратен до председателския съвет ще бъдат там направени окончателните номинации. Благодаря ви. Това бяха съобщенията на председателя. Сега съвсем кратко още едно съобщение. Комисаря Оттингер вече е в сградата на парламента, така че след 2-3 минутки ще бъде тук. Ако междувременно имате някакви забележки или въпроси, може да ги поставите. Господин Рубик. Моят въпрос е кога ще излезат всички езикови версии на цифровия единен пазар? Кога ще бъдат е, окончателните е, езикови, тогава ще са готови е, окончателните езикови варианти на е, е, този документ, за да можем да имаме време да работим по него. Ще трябва да изчакаме. Е, това е важно не само за вас, господин Рубик, но и за останалите членове на комисията. Да, въпросът е много важен. Ще отговорим на всички. Okay. So, two minutes break. Um, Благодаря. И сега да се вземем с шеста точка от дневния ред. Структуриран диалог Европейския парламент, парламент Европейска комисия. Нашият гост днес е комисарят Гюнтер Оттингер. Това не е първото ви посещение тук който отговаря за цифровата економика и обществото. Да припомня на всички, че комисарят Ретингер най-общо отговаря за изготвянето на амбициозни законодателни мерки, стъпки за създаване и на единен цифров пазар, да не кажа дори цифров съюз разчупвайки това, което наричаме националните силоси, тези ограничения в е, авторското право и законодателството, свързано с авторското право и телекомуникациите, законодателството защита на данни, чрез управление на радиовълните, радиочастотите и прилагане на закона за конкуренцията. Много е важно управлението на радио вълновия спектър. Както знаете, Европейския съвет е, не е особено ентусиазиран за, за постигането на такова споразумение и превръщането на тази област в една област на сигурност, е, като също се предлагат висококачествени цифрови висококачествена цифрова инфраструктура. Наистина, господин комисар, програмата ви е много амбициозна. За втори път мисля, че водим този структурен диалог с вас, господин комисар. Очакваме от вас е, да представите е, работната програма на комисията за 2016 под заглав е, под надслов е, нямаме време за общи приказки. Една много вълнуваща тема. Господин комисар, моля, вземете отношение. Уважаеми господин е, председател, професор Бусек, дами и господа, наистина амбицията ни за 16-та година е да бъде ключова година в европеизацията на цифровия пазар. Подготовката за това включва редица консултации, които са в ход, някои вече са осъществени, е, други предстоят. И нашия, нашата прозрачна програма можете да видите в работната програма на комисията – с ударение върху всяка отделна точка от е, програмата на комисията. Голям брой от темите се отнасят и до вашата комисия, индустрия, научни изследвания. Разбира се, до голяма степен те се преплитат е, и с е, други промощите на други комисии. Не всички теми би трябвало да се европеизират, но цифровата революция изисква наистина европейски подход. Цифровото, цифровите цифровизацията трябва да се извърши и изисква наистина европейски подход в глобалния контекст. САЩ, Южна Корея, Китай имат растящо значение в веригата на добавена стойност. Тоест, би трябвало в... Не искам да кажа нещо срещу Северна Корея. Целта не е да се е, работи срещу Северна Корея или Куба, но просто да се дадат възможности на европейската индустрия. Днес, е, до края на тази година ще бъдат прети два закона. Деклам... Е, регламента за цифрови единен пазар, който по който ще гласува в Страсбург, по темата регламента за роуминга и европейските такси с перспектива до юни 2017 да бъде гласуван и дефиниция за неутралитета на мрежата, изключение в европейското право Благодаря наистина на свършеното от е, депутатите по тези няколко теми. Имам една молба обаче. Когато като комисия не, е, когато работим по тези въпроси и се спускаме с е, блокаж от страна на съвета, ако не беше така, за няколко години можехме да свършим, да, да изготвим е, тези, е, това законодателство, а в случая 4-5 години са ни нужни. С такава скорост на работа не можем да постигнем цифров суверенитет и авторитет, престиж в световен мащаб. Ето защо в следващата година би трябвало да ускорим законодателната ни работа по две предложения, законодателни предложения и да се опитаме наистина да ги доведем до фаза изпълнение максимално скоро. Разбира се, сега сондираме, преговаряме докладчици и председатели на комисии, за да постигнем това. Наистина, тези проточени преговори, консултации, е, спорове и дразги спират, изпъват работата ни. И ако следващата година влезе програмата за, до 2020 и неща като защита на младите интереси, на потребителите и други, би трябвало да, да работим по тях. Всъщност в следващите 5 години промените са значими и това, което сме е, направили като законодателство, няма да отговаря на тях. Би трябвало и се надявам да съдействате в рамките на трилога за услугите в облак. За какво става дума? Когато Става дума услуги, свързани с биг дейта, с външна работа в облак, Кога става дума за съхраняване на научни данни, трябва ни висока степен на сигурност в цифровото съхраняване. Това означава публично и частно партньорство – тук се намесва и европейската киберсигурност и индустрията, свързана с нея. Това е. Надяваме се, че в следващата година редица предложения на комисията ще възбудят един конструктивен интерес сред вас. Те са свързани с авторското право, което ще излезе до коледа, пакета за комуникации, който ще даде тласък на тази, този въпрос за 2016. Разбира се, авторско право, отнасящо се до журналисти, е, композитори, музиканти, певци, изпълнители, е, всички е, творчески работници ще се ползват от този баланс между тези проекто закони, за да могат справедливо да получат и равноправно да получават възнаграждение за своя творчески труд. На тема телекомуникации заедно с е, много, многото технически, е, множеството е, технически разпоредби ще имат наистина практически и техни, технически последствия. Раздаването на частоти и връзката с националния бюджет. Тук трансграничния аспект, хармонизирането, времевите рамки. Би трябвало е, от, е, ако искаме до 2020 година да осъществим поставените си цели, не можем да очакваме в Европа хората да очакват, да, да, да се редят на опашки, да чакат на националните граници часове. Това е големия проблем. Именно националните граници по отношение на спектъра говорим за Четири или пет, е, е, четвърто или пето поколение, където за няколко милисекунди могат да се, да се предава информация, огромни масиви от данни могат да се предават за няколко секунди, както казах. при комуникациите между отделни фирми, фирми и е, потребители. Всичко това трябва да се автоматизира. Е, Имаме договор на стойност 750 милиона в, на Европейския съюз в консорциум с производствата. Алкател, Телеком, Nokia, Ериксон и още няколко фирми са съгласни с това южнокорейците също имат фонд, имаме обвързващо споразумение за въвеждане на пето поколение на пазара с САЩ, FCC, с Индия също. Така че в областта на мрежите, въвеждането на пето поколение ще помогне, ще за ускоряване преноса на данни в цифровия пазар. Използваме Хоризонт 2020 за тази цел. Не може в Европа да се разделя всяко евро за инфраструктура, за научни изследвания и да изоставаме в тези отношения. Ние трябва да бъдем конкретоспособни. способни Виждате проблема с беженците. Ето защо трябва да се борим за всяко евро. А трябва да съв... и тя... а също време трябва да съфинансираме десетки цифрови проекти. Да кажем, проекти между Улм, Ахен, Мюнхен, Гренобъл. Това е един пробив, и който ще доведе до по-висока степен на киберсигурност и по-бърз е, пренос на данни. Европейските би трябвало да използваме изслед... научните си изследвания, за да имаме по-добър достъп до услуги, пазар на услуги и продукти. Тук говорим за високоскоростно интернет. Бихме искали Европа да бъде водеща и в това отношение. Трябва да работим и по така наречените центрове на високи постижения – в Хановер имаме промишлен панаир и там се създаде мрежа от няколко държави членки съюзи в областта на електро, елек, е, електроинженерството, цифровите технологии от с клонове в Обединеното кралство, в Нидерландия, Smart Factory. Това всичко е с европейско ръководство. Иска ми се най-късно до следващия панаир промишлен в Хановер да си кажем ясно какво ще правим в европейски мащаб и какво не какво ще правим изолирано в национален план. Това включва стандартизация, какво ще прави промишлеността в това отношение. И мисля, че април следващата година е крайният срок да си отговорим на тези въпроси. В Франкфурт използвахме голямото изложение, автомобилно изложение за тази цел отново говорихме там за, на тема Connected Cars, автономно е, шофиране, АСЕЯ, е, автономното дружество, сдружение на тежкотоварните превозвачи. всичките стигнаха до извода, че мобилността не е национална, тя не спира националните граници. Това са европейски проекти. В Барселона на телекомуника... изложението е, по телекомуникации ще направим следващия кръг е, от този е, род. Тоест, трябва да сме наясни кое е европейско и кое не е. Сега накратко да се спра на геоблокирането и електронната търговия в интернет. Не трябва да се получава така, че ако от Брюксел се поръчва, в Брюксел се поръчва от Бордо една каса вино, това да мине през Бремен, през пристанището, товарене, разтоварване, това би трябвало да стане по електронен път. Водим в момента консултации по регулиране в платформите. Въпросът е нови е, оператори като Amazon, Netflix, Spotify, социалните медии. Трябват ли, трябват ли ни европейски правила за това, за да имаме равнопоставеност? Същото се отнася и до директивата за медийните услуги, която най-красно до, най-късно до това лято трябва да бъде модернизирана. Всичките тези немски канали трябва да се съобразят с правила за защита на младеща, граничните, трансгранични реклами и има е, някои фирми, които се чувстват като вектори. А въпроси като човешкото достоинство, защита на млади хора, това са наистина важни културни задължения. Всичко това трябва общо да залегне в работата, която вършим по цифровия пазар. Ако очаквате информация от мен двустранно, като политически групи, комисии, докладчи, е, е докладчици, винаги съм готов за, е, да ви предоставя такава информация. Доста е дълъг списъкът с желаящите да се изкажат колеги, но искам да ви помоля да бъдете кратки. Госпожа Делкастио от НП, благодаря. Господин председател, господин комисар, за това, че сте тук в нашата комисия. Първо искам да поздравя комисаря за това, че представи толкова пространна програма за 2016 година. И, и ясно е, че в тази област няма време за губене, както каза комисарят в самото начало. Нека да се съсредоточим върху онова, което е важно върху съдържанието на всяко законодателно предложение на комисията. И аз мисля, че нашият парламент има какво да допринесе, тъй като понякога обхватът е толкова широк, че е невъзможно да се постигне споразумение в, за кратък период от време. Мисля също така, че комисията е, и комисарят, както и съветът, трябва да се погрижат да работим заедно и да не се стига до неблагополучия. Тук е, имам предвид е, спектъра. Съветът блокира работата и е хубаво нещата да се представят нещата и комисията да подготви съвета, така че да не възникват стълкновения. Що се отнася до законодателните предложения? Нека те не бъдат котията на Пандора – Нека да не се включва в тях абсолютно всичко, тъй като това пречи на бързото постигане на споразумения. Съгласна съм също така, че цифровият пазар е от централно значение, ако искаме европейската економика да запази и своята глобална конкурентоспособност. Ние вече имаме предимство, глобалната економика вече е цифровизирана. Преди две години това се обсъждаше само в сектора далекосъобщения. Сега обаче повечето сектори и услуги а, просто не могат да се конкурират без цифровизация, банковото дело, здравеопазване и така нататък и така нататък. Предложението на комисията е отлично, но нека да е, държим винаги сметка за въпроса каква е европейската добавена стойност. Отговорът е в свалянето на пречките и бариерите при спектъра е ясно, че имаме нужда от необходимия достъп за разработване на услуги. Господин комисар, имам последен призив към вас да не забравяте следното. Обърнете внимание на пазара на едро на роуминг. Трябва да спазим границите. Трябва да спазим графиците. Колегата Ника. Благодаря, господин председател. Добър вечер, господин комисар. Благодаря ви за представения списък с приоритети. Той съответства до голяма степен на нашите очаквания и шансовете за успех са доста високи. Няколко коментара. Що се отнася до реформата в авторското право, аз се надявам, че ще премахнем веднъж за винаги изключително вредния принцип на гео локацията. Потребителят, а не доставчикът на услугите е предмет на това ограничение. Второ, обявихте бъдеща директива за компютъри, за компютърни услуги в облака. Много държа да прочета тази директива. Облакът е чудесна идея, защото това означава по-ефтини услуги за съхранение. Въпросът е как да опазим тези услуги, защото сега имаме 1000 бази данни в 20 страни и 10 услуги в облака. Защитъка, защита ще бъде от централно значение. В облака ще се съхранява лична, чувствителна информация. И защитата на информацията е, е много важна. Да не говорим, че тези облаци може въобще да не са в Европа. На трето място, сигурност. Споменахте този въпрос и повтарям това, което казвам всеки път, когато разговаряме. Всички ние мечтаем за момента, в който всяка компания, която прави онлайн плащания, сделки и обменя лични данни, ще бъде принудена да представи публично стандарта за сигурност. Стандарт с 2, 3, 5 звезди всеки гражданин да е наясно с качеството на услугите, които използва и да е наясно с качеството на услугата. Накрая за спектъра. Радвам се, че споделяте нашата амбиция, защото ние ви подкрепяме в е, желанието Европа да навакса загубеното време по отношение на САЩ, Корея или Япония. GSM стандарта беше много важен за Европа и загубихме конкурентното предимство, именно поради проблема с спектъра. Не трябва веднага да обявим стандартите за 5G. И спектърът не бива да бъде за срок от 7 години. Можем да го направим бързо и правилно, ако тези елементи бъдат отчетени. Благодаря още един път за изложението. Сега от ЕКР господин Хенкел, който е заместник председател. Не бях подготвен да задам въпрос, но след като сте тук, е, ще се възползвам и бих искал да засегна един въпрос, е, който вие споменахте във връзка с Лисабон миналата седмица с представителството, на срещата на, на председателите. Ние всички искаме да настигнем или изпреварим Америка. Със сигурност не искаме да бъдем изпреварени от Южна Корея или Китай, но вероятно вие като комисар – който отговаря за такъв важен е, ресур, имате сам е, претенции и амбиции за разработване на информационната техника вътре в комисията. Става дума за... Споменахте електронното правителство и неговото прилагане на практика. Знаем колко е важно, но би било добре самата Европейска комисия да бъде най-така е, е, е, претенциозния и първия потребител на тази техника. От името на Алде, госпожа Калас. Благодаря. Благодаря за представената работна програма. Казахте пределно ясно, че реформата на авторското право ще дойде преди коледа. В, медият, в медиите се появяват съобщения, че ще има авторско право за хипервръзките. Бихте ли потвърдили, че комисията не възнамерява това? Защото интернет е отворена платформа. и господин Раймонд от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз искам да се спре на същото. Тук е, той предизвиква доста възбуда сред е, активистите във връзка с е, авторско право и които спекулират с много аспекти на авторско право и на европейско равнище. Как Вие говорихте, имате е, активи, е, говорихте за активистите е, по въпросите за неутралитета на мрежата, нарекахте ги талибани. Какво ще се направи в това отношение? Каква е вашата реакция по въпроса? Това е интересно за тази комисия. И за проекта за, две, за 2016 година, как смятате да обвържете с неговите цели гражданското общество? Of... Госпожа Ернст от Обединената левица. Благодаря, радвам се, че сте отново сред нас. Хубаво е, че можем да разговаряме с вас. Това е нужно. Две неща обаче ме, така, ме смущават и притесняват. Едното е геоблокирането. Говорите редовно по този въпрос. Казвате, да, неправдо, неправомерното геоблокиране трябва да престане и всякакви бариери, прегради трябва да бъдат е, вдигнати. Не ми е ясно обаче как си го представате на практика, какви идеи съществуват, има, как смятате на практика да ги приложите Въобще скептично ли се настроен? Смятате ли, че въобще геоблокирането може да се разреши като проблем? И второ, тук се присъединявам към преждеговорившите. След като се стигне решение за неутралитета на мрежата, тогава, всъщност, е, веднага след е, като е, се постигна съгласие по това, операторите поставиха въпроса на видеоконференции, казаха да, дадаха да се разбере, че тези, които предлагат специални услуги, трябва да плащат допълнително, за да има гарантирано качество. Тук възниква въпроса дали всички други не, не предлагат гарантирано качество. За мен това е едно противоречие. От друга страна, тези начинаещи фирми ще пострадат от това, тъй като ще се налага да плащат допълнително. Въпросът е, смятате ли да направите така, че мал, малките начинаещи нови фирми да не бъдат е, ощетени от тези, тези мерки? Госпожа Капел е от името на Европа на нациите и свободата. Благодаря, господин комисар. И аз смятам, че трябва да ускорим темповете. Не може 7-8 години да са необходими за прилагане на ново законодателство. Междувременно светът е дръпнал напред и ние трябва да наваксваме. Вие Представихте няколко аспекта на работната програма, всички те са важни, няма е, съмнение. Новите регулаторни рамки и проверката е, на тези рамки във връзка с телекомуникациите, раздаването на частоти, разпределението на частоти. Говорихте за стандартите на, от пет, пето поколение, това означава повече частоти, но това означава много повече средства и за изграждане на мрежата. Как ще стане това с частно партньорство? Откъде ще дойдат средствата? И имате право, Европа наистина трябва да бъде водеща в световния пазар, трябва да задава стандарти, а не да следва корейците които в е, Олимпийските игри е, въвеждат стандарта 5G е, преди нас. Друг, важно е също така и много експерти смятат също, че следващите две години над 3 милиарда ще са необходими за свързване на интернет. Е, това означава много е, нови предизвикателства за масивите данни, които ще се обменят, което е от е, особено значение. Казахте нещо друго. Платформите и тяхната взаимовръзка също е много важна. Индустрията 2.0 референтната архитектура за нови стандарти. Това е важно да има стандарт, един е стандарт за цяла Европа. За, за да не загубим водещата си позиция. Благодаря. Сега преминаваме към други оратори. Господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Ще се... Веднага преминавам към същината. Разбираме, че ще има решение за кооперациите. Става дума за пре... директивата за преносимост. Наскоро Volkswagen стана източник на множество информации и съобщения. Какво предприема комисията за да ограничи последиците. Всички сме наясно с сближаването на телекомуникационните стандарти. Защо трябва в е, някои страни да има по-строги правила, отколкото в други? празнотите в телекомуникационния пазар не бива да се използват за насърчаване на нелоялната конкуренция. Що се отнася до частотите, е предвидена повече хармонизация. Какво трябва да предприемем, за да е, предотвратим възможността от е, вредно раздробяване. Това са само някои от въпросите и ще се радвам да им отговорите. Госпожа Сандърс. Е, благодаря, господин председател. Съгласна съм с господин комисар, когато казвате, че трябва да се организираме. Днес в моята страна Новите економически възможности, свързани с цифровизацията, бяха представени и има програма за сближаване между Франция и Германия. Това е чудесно, но признавам, че бих предпочела това да е сближаване между 28-те държави членки. Сега, е, за програмата в Европейския съюз в между в много европейски страни има пропуст между гражданите и Европейския съюз, най-общо казано. На място, когато отиде човек на място, виждам, че цифровизацията е нещо, което би могло да повиши привлекателността на повече Европа когато говорим за таксите, за роуминг. Гражданите разбират това много добре и са ентусиазирани. Така че аз лично съм убедена, че цифровизацията е възможно за европейците, но как да направим така, че да не възникнат е, нови е, разграничителни линии между онези, които имат достъп и онези, които нямат между градовете и селските райони. За, за мен е, цифровизацията представлява за тези хора истинска възможност. Благодаря. Благодаря, госпожо. Господин Салдаргас. Е, уважаеми господин комисар, благодаря за много ясното изложение. Бих искал да коментирате два въпроса. Ние вече разговаряхме за киберсигурността. Вие говорихте по този въпрос, колегите го повдигнаха. Знам, че се предприемат стъпки. Е, киберсигурността е област, е, е, е многоаспектна сфера. Е, субектите, които отговарят за сигурността, са най-различни. Говорихте за структура, говорихте за самите страни, армии, банки, всички те носят отговорност за сигурността. И за това бих искала да знам повече за тези отговорности. Правилно ли са разпределени или има нужда от допълнителни стъпки? Също така, бих искала да знам какво мислите е последния въпрос. Говорим за сигурност, обикновено когато се случи нещо лошо. Има обаче много явления, които остават невидими, които са латентно замърсяване на киберпространството, на киберсферата. Правим ли достатъчно в областта на превенцията? Ние би трябвало да изчистим тази замърсена киберсфера. Какви са намеренията ви? Господин Бълчити със следващия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Радвам се, че сте в. Радвам се, че в ресора ви влиза и цифровизацията. Споменахте, че в Европейския съюз има 28 държави членки с различно ниво на цифровизация, които разбират по различен начин на гласата, които разбират по различен начин цифровизацията. Не смятате ли, че това е много сериозна пречка? Още нещо. Мнозина споменаха не само киберсигурността, но и общата, цялостната сигурност – Водят ли се преговори с Китай, Русия и други важни участници в тази област по разработването на принципите на сигурността и спазването им в бъдеще? Третият ми въпрос е свързан с, с е, компютризацията в облака ще има нужда от допълнителни мерки за сигурност решението от фирми като Google и Microsoft ще се вземат или Европейска комисия трябва да се намеси. За мен тук има връзка с националната сигурност и цифровата сигурност като цяло. Последният ми въпрос е свързан с геоблокирането. Мисля, това е важно, за да се защити интереса на Европейския съюз като цяло и държавите членки в частност. Госпожа Пленатри, късно дойдох. Мисля, че я, обща картина е ясна. Много се радвам, че Европейската комисия работи по обща картина и че има желание да защити европейската индустрия цифровизацията засяга не само суперкомпютрите, автомобилите. Е, необходимо е да се адаптираме към възможностите на е, цифровизацията. Тук а, е, говорим и за защита на потребителите. Знам, познавам германската инициатива, но трябва да се засилят европейските инициативи. Аз съм поддръжник на новаторството, на 5G, но също така бих искала да няма цифрова пропаст в Европа. И това, което ме вълнува е как да обхванем цяла Европа, не само големите градове с новите технологии. Старите закони с остарели, намериха данни за телефоните, но не намерих други данни. Може би те липсват само за Финландия. От какъв инструмент имаме нужда за, и, за да избегнем а, а, цифровата пропаст? Благодаря. Госпожа Тоя. Благодаря. Само няколко въпроса, защото колегите обхванаха всичко първо. Господин комисар, искам да ви помоля Европейската комисия да не е, забравя всички последици, всички аспекти, свързани с приемането на е, единия, на цифровият е, единен пазар. Сега очакваме нещата да тръгнат бързо след много трудности. Сега тук една колега повдигна въпроса за пазара на а, дребно, на пазара на едро. Вторият въпрос е свързан с нещо по-конкретно. Колегата от Германика казаха, каза, че някои оператори казват, това е специална услуга, ако искате нещо повече, трябва да се плаща. В този текст има нещо непрецизно, по-специално за специалните услуги, управлението на трафика, разумно и справедливо управление. Какво означава това? Мисля, че трябва да има една дейност, която да се осъществява от регулаторните органи, за да се работи сериозно. В противен случай ще сме имали една цел, но в посоката, в която ще се върви е по-различна. Националните органи трябва да са наясно с ситуацията в своите страни нека да не говорим едно, а да се а, върше друго. По отношение на 4.0, някои вървят по-бързо, други изобщо. Европа трябва да положи усилия, за да вървят нещата напред. Госпожа Ван Нюенхаузен е последният оратор. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин комисар Елтенгер. Радвам се, че отново сте сред нас. Радвам се, че казахте много неща, особено за квантовите технологии. Напълно съм съгласна с вас, че е много важно Европа да е активна в тази стратегическа област, да не оставим тази сфера само на Китай и САЩ. Аз прочетох една статия от 27 октомври в Financial Times. Казва се Съжалявам, Айнштайн и се говореше за изследователи от един университет, който казват, че квантовата механика е възможна и че може да има пряко отражение върху взаимно влияние върху поведението. Всичко това изглежда доста реално. Даните могат да се защитят и да не се допуска хакерство. Надявам се, че ние ще бъдем първи, които ще сложим ръка върху тази технология, не останалата част от света. Надявам се, че споделите мнението ми, че се нуждаеме една многостранна програма в квантовата област в Европа. Считате ли, че изследванията в пантовата област могат да получат допълнително финансиране от средствата заделени за Европа 2020 за 2017 година. Благодаря ви за тези интересни въпроси, за това, че повдигнахте нивото на дискусията, споменавайки Айнштайн. Давам думата сега на комисария за отговори и забележки. Сега по киберсигурността, това, което правим е една начална стъпка – за тази цел е нужна европейска култура, едни европейски стандарти на много по-високо ниво на сигурност. Това трябва да се постигне чрез законодателството и чрез една платформа публично-частно партньорство в, следващите, в следващата година. Това е в интерес на ползвателите на, дан, на инфраструктурата на данни и в интерес на цялата индустрия киберсигурността. В е, този преходен период ще търсим едно задълбочаване, ще предложим едно разширяване и задълбочаване на директивата. Това засяга предимно най-чувствителните инфраструктури – водоснабдяване, електроснабдяване, трафик. И това ще се разпростри върху всички цифрови, цифровизирани услуги, които се отнасят и до гражданите, и до предприятията. Разбира се, трябва да имаме съответните софт, трябва да е, етикетираме, да сертифицираме съответните ние софтуер, той трябва да носи марката на комисията, одобрението, да се каже, така да се каже, на комисията, което да бъде инструмент за киберсигурност. По този начин ще се постигне и повече прозрачност за гражданите, които са готови да инвестират и е, могат да се опрат, на, да, да разчитат на сигурност. Колкото до е, бенчмаркинг, тук е, европейските институции, комисията, парламента, съвета, когато говорим за за съхраняване на данни, именно в нашата дирекция Digit, в е, съседалище, има една комисия, съседалище Люксембург и Брюксел и имаме екип, е, специален екип, който се занимава с тази тема. Ако проявявате интерес, мога да ви направя връзка с нашите експерти, които наистина разработят по този въпрос за съхраняване обезпечаване на данните за целия парламент днес не беше така преди 5 години. Големи държави членки с относително добра сигурност на данните, Обединеното кралство Германия, Швеция, те ще спечелят от това. В ИСА, тази наша агенция със седалище в Атина, това е добър наш консултант, който дава полезни съвети, както за комисията, така и за националните системи за съхраняване на данни и сигурност на данните. Проблемът ми обаче е следващия. Следния. При една е, погрешна бюджетна политика, при която има раздут щат, т.е. значи една част, значителна част от е, моите сътрудници са на постоянни места в е, комисията. Повечето, мнозинството са вълнонемни, са фрилансери. Значи аз а, е, е, нямам никакви възможности за нови назначения. Чисто, от чисто психологически план, в духа на времената ние трябва да съкръщаваме. и се самозалъгваме, че, че съкрещение ще постигнем целта си. Ще постигнем наистина числата, които искаме за средносрочния преглед, но по отношение на IBM, Renault, Hewlett Packard или други фирми, ние няма да бъдем достатъчно привлекателни като работодатели. Това води до голямо текучество – отлив от нас. Редица служители, различни сътрудници, се движат между Брюксел и Люксембург. Те не са официални служители на институциите, те не са ангажирани с задължение да пазят за конфиденциалност. Това са нежелателни неща. Бихме искали да имаме достъп до съдържание. Не смятаме, че вашето решение, с, взето с достъп мнозинство, е отрицателно, негативно по отношение на неутралитета на мрежата. Ще помоля германските депутати, например, да си зададат въпроса какво означава, ако една трета от е, държавните служители са работят в областта на интернет. Демокрацията е мъчителен процес. Ние в САЩ се взема решение от един единствен орган, не в капитолията. И край. Това решение, законово решение, не дискриминира никого в мрежата. В тази връзка е и с резултатите и ефективността на широколентовия интернет. Тоест, когато става дума за злоупотреби, някои от текстове създават, отварят вратата за такива злоупотреби. В крайна сметка, до гражданите са много по-защитени сега в сравнение с преди по отношение на защита на данните. Разбира се, това се дължи и на последователното наблюдение от страна на комисията колкото до цифровия единен пазар тук аз поемам последствия от действия преди мен. Не ме обвинявайте за неща, които, за които не отговарям. Аз мога да изтъквам аргументи, да излизам с предложения, но в крайна сметка има още две други структури, парламента и съвета, които вземат решението. Този регламент ще създаде много повече правна сигурност, по-добре, отколкото никакъв, никаква, никакви норми. Иначе телекомуникационните системи на Европа, дали е телеком, Телефоника или Телеком Италия, които са застрашени от изкупуване от е, френската, френския оператор или Оранж или Водафон. Те не са наши противници. Напротив, ние искаме мобилните ни комуникации да са на ниво телефоника в Южна Америка води в, е водеща в пазара. Например, Водафон в Атина. Говорим често за индустриална политика. Би трябвало да дадем повече лостови в ръцете на нашите предприятия и предприемачите. Интересите на гражданите и на потребителите от една страна и на телеком операторите от друга страна трябва да бъдат защитени в равна степен. Днес за много по-малко пари можем да получим много повече мобилни комуникации, отколкото преди. Тоест, много е направено вече за потребителя. Предприятията, разбира се, също трябва да имат печалби, за новации, за разширяване, за... Не би трябвало да следваме философията на за лошите капиталисти, защото тук става дума за нещо, кое, за което трябва ние да, сме, да, да имаме чувство за собственост. И парламента, и комисията. Ние сме партньори в това, а не противници. И Siemens, Филипс, е, другите крупни фирми или пък средните машиностроителни, електротехнически или строителни фирми, когато всичките, при всички тях трябва да сме сигурни, че Индустрията 4.0 развива тази концепция. Не е нужно да го казвам тук, вие всички знаете. В Хоризонт 2020 ще заделим средства именно за научно-изследователска и развойна дейност. Председателя на съвета в момента пък и е, холандските, следващите ще бъдат, е, обещава да бъдат добри партньори в тази дейност. Поддържаме най-тесни контакти с, те поддържат е, контакт с е, комисията в това отношение. Сега темата авторско право. Първо, преносимостта. Въпроса с преносимостта. Ако имате договор за видео при поискване и искате да свалите филм, би трябвало, независимо дали сте в Брюксел, Нью Йорк или Рим, или пък в Карлсруе, да го направите. Второ, в електронната търговия вече геоблокирането не трябва да е разрешено. Това трябва да променим. От, откриваме цифровия пазар за електронна търговия. Трето, териториалността, т.е. елемент от преносимостта, опира до три въпроса. Тук би трябвало наистина да се споразумеете с Комисията по култура. Спорт, европейски филм и европейски е, телевизионни предаватели. Европейският филм е на високо равнище – европейски средства, национални, регионални, се вливат там. Но независимо дали съм в е, Кан или на някой друг е, фестивал, ето тази година бях в Венеция. Филмовото изкуство е застрашено. Бизнес модела – в е, маркетинга на даден филм е, в, е, се осъществява в една страна, синхронизацията, дублирането в друга. Ако това се, ако действаме по този начин, европейската филмова индустрия ще бъде победена от Холивуд или от Google. С вашите приятели в културата в Комисия по култура трябва наистина да работите по въпроса за преносимостта. С, по отношение на футбола в европейски мащаб, ако имаме авторско право и би трябвало да финансираме, да кажем, някое отбор като Санкт Паули или... Зави... Всичко зависи от това, от националния интерес. Говорех с е, европейски партньори. Ясно е, че киното, футбола, телевизията са отрасли, в които ако следваме пазара, законите на пазара, това ще е против интереса на засегнатите страни и против нашия интерес. Трябва говорим за достъп на тези, които са в е, неравностойно положение до цифровата економика. Или пък Safe Harbor. Има ли в Европа? Европа има ли Safe Harbor? Това никога няма да бъде. Сноудън, националната, службата за национална сигурност. Данните не са сигурни в Европа, това е ясно. Терористични. Каква е целта? Да, да предотвратяваме терористични нападения. В Германия не разполагат с хай-тек инструменти за разкриване на подготвени терористични атаки в Париж или другаде с Сейф Harbor бихме могли да направим точно това. И тук вече ще се изравним с Япония, Южна Корея и други. Когато постигнем световно разбиране и разбирателство по отношение на обработването и ползването на данни. Търговете и раз, раз, разпределението на частотите в мобилните комуникации. Трябва всичко това да става по съответни, съответни планове. Е, доклада на Паскал Лами е една, един сериозен труд. И аз мисля, че е чудесна основа върху която да стъпим. И мисля, че при прегледа на телекомуникационните програма би трябвало да се ориентираме по този доклад. след е, консултациите, които така в момента, ще имаме нужда за да използваме платформите за пренос на данни, дори данни свързани с е, предстояща заплаха, защита на младеща. Например, в един е, ежедневник се публикуват писма на читателя с съответно адрес, име, местоживеене. Те не са анонимни. Това може... Или пък в случай на дискриминация срещу хора. Расистски или други изказания. Всичко това трябва да се вземе предвид. Според мен, това, което успяваме в момента да правим, все още не е на ниво. Ежедневниците, например, и държавните канали на телевизията следват по-стрикни правила, останалите не. С измамата с Volkswagen. Какво хубаво е, че беше разкрита Лошата новина е обаче, че бе разкрита не от европейците, а от американците. И тази измама, те трябва да поемат последствията от тази измама. Наказанието трябва да е справедливо, а не щадящо, за да е ясно, че ако някой мами с софтуер, да получи съответното наказание. какво би ни помогнало в случая, например, проверка по пътищата, проверка на реалните емисии при, в режим на шофиране. И комисията именно прие такова е, решение преди две седмици в този дух. Споменахте също, че имаме 28 системи комуникационни. Например, Франция и Германия предприемат стъпки за сближаване на цифрови, цифровите си системи. Поддържаме тесни контакти двете страни. И Холанд и Меркел на европейската кръгла маса, на европейската промишленост, индустрия се срещат, говорят за общи проекти. Това е една предпоставка за да се стигне до единство в съвета и да не се блокира нормалния ход на работата ни. Нещо, което, на което бяхме свидетели в последните години доста често. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за вашата осветеност. Има въпрос, на който не получихте отговор, така ли? Въпросът ми беше ясен, но не получих отговора. Смята ли комисията а, да включи а, хиперлинковете в а, пакета, свързан с авторското право? На 9 декември ще заседаваме по този въпрос с Коледио. Изчакайте още няколко седмици, имайте търпение. Това не е в, а, стриктно в моите правомощия. Изчакайте 9 декември. Това е тази година. След 6 седмици ще имате отговор на въпроса си. Благодаря ви, господин комисар, за споделените знания, за вашата ангажираност. Благодаря на всички преводачи също. Надявам се, че е било интересно и за вас да изслушате комисаря. Благодаря ви отново. Ще се видим отново утре в 10 часа. Искам да ви напомня нещо много важно. Работната група по цифровия съюз на ИТРИ ще проведе следващото се заседание в четвъртък. От 10 до 12 часа ще разгледаме въпроса за радиоспектъра. Това ще бъде първата от поредица подобни срещи на работната група, посветена на въпроси, свързани с преразглеждането на пакета за далеко съобщенията. И така, утре в 10 часа ни предстои гласуване. Не забравяйте.